Бе, кари колеги, добямо... Уважаеми колеги, мисля, че е време да започваме, защото господин министр вече е сред нас, дойде съвсем на време, а ние имаме много напрегнат дневен ред. Добре дошъл господин Януш Мартони, министр на външните работи на Унгария и председател на съответната организация за международни отношения, той се съгласи да дойде да говори пред нас и по отношение на процеса на разширяване и ситуацията в Западните Балкани. Искам да поздравя унгарското председателство и най-вече вас, господин министр, за динамиката и импулса, който се опитахте да придадете на този процес на разширяване. Харватия по време на унгарското председателство стигна до един етап, който е много близък до приключване на преговорите по присъединяване. Има възможност те да бъдат приключени по последните наблюдения миналия петък от Европейската комисия и четирите глави. Те все още са отворени, но като че ли са към приключване. Още една страна кандидатка е Исландия. Очаква се на следващата междуправителствена конференция на 27 юни да стартира и този процес. Две от четирите глави би трябвало да бъдат затворени и да се отворят още две, така че и там процесът е напреднал. Една ситуация, която е неясна, е ситуацията с Турция. Наскоро там имаше известни колебания но в светлината на последните избори в тази страна би било интересно да чуем вашето становище, как бихте преценили положението. Не искам да отнемам повече време. Би ни било много интересно да ви чуем, а не да слушаме мен толкова дълго. Така че, без повече забавяне, ви давам думата. Имате думата. Uh, uh, uh, благодаря, господин председателю. Добър ден на всички. Искам да ви благодаря за това, че ме поканихте. Благодаря ви също така и за встъпителните ви думи. За мен е чест пък и до известна степен удоволствие да ви разкажа за случващото се през последните пет месеца и половина сферата на разширяването на Европейския съюз. Можем да говорим също така и за някои свързани с това въпроси накратко. Преди около 5 месеца отново бях при вас. Спомням си, че дебата бе много оживен, много интересен. Ставаше дума за предизвикателствата, за възможностите, е, разширяването по принцип и разбира се по отношение на конкретните държави Разказах ви също така за програмата на унгарското председателство тогава и по-специално приоритетите на тази програма. Подчертах, че един от приоритетите на тази програма е прогрес в сферата на разширяването. Имаше общо съгласие, че разширяването има стратегическа стойност, стратегически смисъл, защото разширяването прави по-силна Европа и в економически, и в политически план. Разширяването би трябвало да бъде надежно, трябва да имаме увереност в своите партньори и в същото време то зависи от основните критерии, които трябва да бъдат изпълнени от всички страни кандидатки. As, uh, uh president... Мотото на унгарското председателство бе и все още е една по-силна Европа трябва да разглеждаме и разширяването в този контекст. Затова е важно за нас да заявим, че една приобщаваща, отворена, разширяваща се Европа би била по-силна във всеки един смисъл на думата, отколкото една Европа, която затваря вратите си за външния свят една Европа, обсебена от вътрешните си проблеми. Заявихме тогава и сега съм убеден, че разширяването е един процес, в който трябва да има последователност – И всяко едно председателство надгражда над работата на предходните. Това се отнася, може би, най-много за нашето председателство, тъй като ние сме последният член на едно трио Испания, Белгия, Унгария, след което, разбира се, процесът ще продължи. И всичко, което е постигнато или ще бъде постигнато от тази тройка, ще бъде продължено от следващата Полша, Дания, Кипър. Казвам това, защото не вярвам в трофеи. Смятам, че тези въпроси, свързани с националния престиж, кой какво е направил, кой какво е постигнал, не е толкова важно. Важен е процесът, важно, важни са общо европейските интереси. Всяко едно председателство има една основна задача. Тя е да си свърши добре работата и е, да даде възможност за напредък на целия Европейски съюз. The third element is uh, that uh, uh, we all agree, as said before, that enlargement... Освен това, всички сме убедени, че разширяването трябва да е един процес, който вдъхва доверие. Доверие е, от двете страни. Това означава, че от една страна изискваме, от друга страна изпълняваме обещанията си. Тези два елемента са много тясно свързани. Ако се отговори на съответните условия, ако се покрият конкретните изисквания, то Европейската комисия е тази, която потвърждава, разбира се, тези факти, дали са изпълнени. И тогава ние вече трябва да изпълним обещаното. Искам да кажа още нещо. Доброто сътрудничество между институциите е ключово тук. Опитът ни през тези 6 месеца показва, че в сферата на разширяването Сътрудничеството между институциите е, бе отлично. И това е без каквато и да е резерва от моя страна. Европейската комисия извърши огромно количество работа, изключителна. Особено последните няколко седмици, месеци, що се отнася до Харватия. Малко по-късно ще говоря и за самата нея. Политическата подкрепа, която бе предоставена от Европейския парламент, беше, а и продължава да бъде решаваща. Съветът си сътрудничеше много добре с председателството, с Европейската комисия, И за нас това ефикасно сътрудничество бе много важно. Ако има или е имало някакви значими резултати в сферата на разширяването, то това се дължи в огромна степен на отличното и гладко, безпрепятствено сътрудничество между институциите. С а, тези бележки искам да премина към фактите. Какво постигнахме? И когато го казвам ние, постигнахме, имам предвид всички ни. Намираме ли се една крачка напред в процеса на присъединяване в сравнение с процеса преди 6 месеца. Има ли значителни стъпки напред? Разширяването по-добре ли е като състояние, отколкото преди 6 месеца? Затова трябва да засегна отделните страни. Разширяването е едно комплексно, цялостно а, начинание. То не се ограничава до една определена страна, защото това, което се случва в една страна, веднага оказва своето пряко въздействие върху друга. Говорим за целият процес на разширяване, най-вече Западните Балкани, но и държави като Турция и Исландия. Но, най-вече в контекста на Западните Балкани, ние знаем, че един успех или един провал на определена държава би оказал огромно въздействие върху целият процес. Ако успеем или постигнем успех, това придава нова енергия на процеса. Ако се провалим, пък настъпва една апатия – по отношение на разширяването, защото такава не съществува само у нас, може да съществува и у другия ни партньор. Това е един вътрешен риск, който а, постоянно съществува при забавяне на процеса, при провал на процеса в а, голяма степен. що се отнася до Харватия сега, тъй като това беше доминиращата тема последните 6 месеца. Трябва да кажа, че имаше напредък, постигнат от предходните председателства. Белгийското председателство затвори няколко глави последните месеци. След това ние приключихме четири глави земеделие, регионална политика и риболов, рибно стопанство. Още четири глави остават. Имаме още две седмици все пак. Но мисля, че сме близо до финала. И е, трябва много да внимаваме, защото на този етап не мога предварително да обявявам положителни резултати. Ние сме на окончателен етап на преговорите. Знаете, какво се случи на 10 юни. Видели сте изявленията на председателя Барозо, например, както и на Стефан Фюле. И всички сте запознати с ситуацията. Такът а, интензивни дебати между държавите членки. I just would like to underline again the immense uh, uh Искам само да подчертая огромната работа, която бе извършена от Европейската комисия. The last uh, four draft common positions. Европейската комисия подготви една обща позиция, която е отлична като качество. Тя бе подготвена в много кратки срокове Знаете какви са заключенията? Смята се, че страната отговаря на условията или поне в достатъчна степен. Достатъчно означава достатъчно. Тоест, заключението е съвсем ясно. Има няколко неща, които трябва да бъдат изяснени, по които работим активно. Винаги сме били оптимисти през тези 6 месеца, дори в моменти, когато не сме имали много основания за оптимизъм. Никога не сме го губили обаче. А сега имаме основания за оптимизъм и се надяваме, а има и възможност, да затворим всички преговорни глави, т.е. целият процес на преговори до края на този месец. Uh, uh, uh, ще има важни е, заседания на 21 юни. Тогава има съвет по общи въпроси и ще има а, дебати по нерешени проблеми. След това държавните и правителствени ръководители могат да обсъдят на 23 и 24 този въпрос и и може да има междуправителствена конференция преди края на юни. 30 юни е последния ден не може на 31 юни да има съвет за присъединяване на страната, защото няма такава дата. И до това, това трябва да се свърши на 30, евентуално до 12 часа през нощта. Надявам се да стане. Това не е свързано с национален престиж и отново закачане на призове по стените. Не, това е нещо, което направи целия Европейски съюз и съответните държави. Вече заявих, че каквото и да се случва в процеса на разширяване, в която, с която и да е страна кандидатка, това оказва отрицателно или положително въздействие върху нея и върху целия регион – това се вижда съвсем ясно с примера на случващото се в Харватия. Има ясни признаци, че поради ускоряването на процеса на преговори с Харватия, Други държави и други процеси получиха допълнителен стимул. Всичко това е известно на всички. Ясно е, че всички държави наблюдават много внимателно какво се случва с Харватия. Ако погледнем Сърбия, става ясно, че и Сърбия получава тласък. И другите държави, като че ли имат желание да ускорят процеса, да вземат политически решения за ускоряване на нещата. И ето това е магията в този процес. Енергията веднага преминава към следващите, към съседните страни. Те поемат посланието, разбират сигналите и веднага реагират. Смятам, че това е най-добрата демонстрация за това, което винаги сме се опитвали да подчертаем, че когато говорим за една страна, за един кандидат, всъщност говорим за целия регион. Отново искам да подчертая, че всички искаме този процес да успее, трябва да вярваме в него. Трябва да преодолеем така наречената апатия или умора от разширяването. Трябва да продължим да вярваме в процеса. Ако вярваме в процеса, трябва да вярваме и в себе си. Политически смисъл, пък и в психологически, разширяването носи особено значение за всички ни – Живеем в предизвикателни времена и ако не вярваме в себе си, никой няма да вярва в нас. Процесът на присъединяване ще успее само ако ние вярваме в себе си и в процеса на присъединяване. Ако продължим нататък, и стигнем до въпроса има ли напредък последните 6 месеца? Е, Кроешия, е, е, uh, в случая, в случая с Харватия това е съвсем ясно, няма кой да го спори, независимо от това какво ще се случи през идните дни и седмици. Има огромен напредък благодарение на фактите, които току-що развих. But we can uh, go on and we can, uh, we can uh, uh, make this uh, scrutiny. Бихме могли страна по страна да разгледаме процеса и ще установим, че при повечето страни кандидатки или страни, които желаят да получат статута на кандидатки, има напредък. Говоря за това в контекста на напредъка на Харватия. Всяка една от страните положи свои усилия и един такъв пример за положени усилия е Сърбия. Uh, so, uh, uh things, uh... Uh, има напредък. Не говорим само за задържането и прехвърлянето в uh, Хага на генерал Младич. Говоря и за други неща. Има една проевропейска атмосфера в Сърбия по-настоящем и в политически елит, но и сред обществеността. Независимо от някои части от населението, които не са много удовлетворени от случилото се. Постоянно тече диалог между Прищина и Белград с помощта на Европейския съюз. Пет кръга преговори са завършили и има голям напредък по техническите въпроси, макар че по политическите е, все още се търси съгласие. Но, що се отнася до поземления регистър, до доставка на електричество, Луес Граун, има голям напредък. Това помага в значителна степен на воденето на диалог. Черна гора. Един друг пример. Черна гора Получи статут страна кандидатка. Има още много работа, която трябва да свършат. Подготвили са проект с план за действие с помощта на новия млад министър-председател и в резултат на прилагането на плана за действие по-късно тази година, след преценка от страна на Европейската комисия, биха могли да започнат и преговори. Датата за тези преговори ще бъде определена. Бивши Югославска република Македония е страна кандидатка вече 6 години Преговорите обаче все още не могат да започнат. Тече диалог по въпроса свързан с името на страната и затова Европейската комисия повтори своята препоръка за започване на преговорите, но държавите членки не могат да се съгласят да се започнат преговори с единодушие, то е необходимо, за да стартират преговорите. Тече диалог. Позициите като че ли са се сближили много. Всъщност не мога да кажа колко точно са се сближили, но се надяваме, че крайна сметка две успоредни линии, макар и успоредни, някъде се срещат и пресичат. Говори от името на моята страна. Ние наистина сме заинтересовани в това да се стигне до положителен резултат, за да започнат преговори след предложение от страна на Европейския парламент и Европейската комисия. step out uh, of the region just for a moment because I have to stick to the, uh, uh, to the candidate or all. Тъй като трябва да се придържам към списъка с страните кандидатки, трябва да спомена и процеса на присъединяване на Турция. Това е огромен стратегически въпрос за всички ни. Нито една от преговорните глави не е отворена по време на Белгийското председателство и същото се отнася и за унгарското. Не виждам голяма надежда последните две седмици от нашето председателство такова нещо да се случи. Отварянето на преговорни глави а, зависи от една положителна оценка от страна на Европейската комисия. Преди пет месеца, когато бях при вас, говорихме за Турция и тогава подчертах, че нашата позиция е, че Европейския съюз има стратегически интерес да продължи процеса на преговори. Тогава заявих, че ще се опитаме да направим поне една стъпка напред. Запознати сме с предизвикателствата и трудности на този процес, но тогава изразихме една предпазлива надежда да се отвори осма глава конкурентно способност. Установихме обаче, че това не може да се случи. За Турция това бе особен период, тъй като бе период преди общи избори. Изборите се проведоха на 12 юни. Няма спор. Пълно единодушие. На 12. ти Неделя. Искам да спомена казаното от председателя Барозо и президента Ван Ромпой. И двамата изразиха своята надежда, че тези избори ще дадат един нов тласък на процеса. Говоря не само за процеса на модернизиране на институциите, но и тласък на преговорите за присъединяване. Тези два въпроса са в много тясна връзка. Трудно може да се очаква от едно турско правителство да направи огромни реформи, особено що се отнася до субсидиите, което е свързано с политиката в сферата на конкурентно способността преди едни избори. Сега вече след изборите положението е различно и се надявам да започне такъв процес. Има и политически трудности. Само Три глави биха могли да бъдат отворени. Единадесет глави бяха блокирани. 5 плюс 6 и в същото време знаем, че тези политически предизвикателства трябва да бъдат разрешени. тези преговори. Стигам до Исландия. Смятам, че имаше забележителен напредък. На 27 юни има междуправителствена конференция. Четири глави ще бъдат а, отворени тогава. И се надяваме две от тези четири глави да бъдат незабавно затворени. По време на тази конференция 25 та глава научни изследвания и наука и, и следващата глава образование и култура. Това мисля, че общо признато като част от процеса, който е най-лесен. Има обаче и някои нерешени проблеми. Знаем всички какви са те, не искам да ги изброявам, защото не искам да навлизам в подробности. Просто искам да спомена нещо, което се случи наскоро Органа за наблюдение на ЕФТА вчера или онзи ден излезе а, с едно становище по проблема iSave и до стигането на този въпрос в а, преговорите, а, той трябва да бъде разрешен. Мисля, че можем да гледаме с оптимизъм за изхода на преговорите за присъединяване на Исландия. which are uh, not yet uh, candidates. I already uh, talked briefly about Serbia. Uh, much depends upon the uh, Commission's opinion, which will be... През октомври тази година ще бъде публикувано нашето мнение относно Сърбия. Сърбите обаче не са много оптимистично настроени по отношение на това дали ще им бъде даден статут на кандидат членка. И ако се даде обаче такъв статут, ще бъде определена и дата за присъединяване. Аз не искам сега да предричам каква ще бъде тази дата но от унгарска гледна точка ние изцяло подкрепяме Сърбия в нейните опити за присъединяване. Това е една страна, която е съседка. Също водят се преговори с съседна на Сърбия държава, Харватия. Преговорите ще приключат скоро и ние трябва да направим всичко а, възможно да помогнем а, на Сърбия да измине по-бързо пътя до Европейския съюз. Няма да навлизам в допълнителни подробности. По-скоро тук става въпрос за Западните Балкани като а, цяло. А, Босна, Херцеговина, Косово. По отношение на Косово, там случаят е по-специален. Аз вече споменах а, диалогът, който се води между Прищина и Белград – За другите две държави искам да спомена трудностите и предизвикателствата, но няма да навлизам в подробности. Разбира се, ако имате а, въпроси, ще се опитам да им отговоря. И така, да обобщя накратко. И така, отбелязана е на напредък с а, повечето страни, които а, ще получат бъдещ статут на кандидат членки за Харватия. Се надяваме на голям успех, ако преговорите приключат до края на юни. И това, това събитие, този резултат ще има голямо положително въздействие върху останалите държави в региона. На последно място, що се отнася до Западните Балкани – Цялостната ситуация е небалансирана и съществуват много рискове. Ние а, ясно ги осъзнаваме. Обаче има и положителна страна. Положителният резултат ще е присъединяването на Харватия, а негативният аспект е съществуващия риск, съществуващата опасност. Не трябва да си правим иллюзии, че всички тези трудности са преодоляни и че за целия регион бъдещето е сигурно. И на последно място, още веднъж искам да благодаря на всички, които оказаха съдействие през последните 5 месеца и половина. На първо място е Европейския парламент, игра ключова роля в случая с Харватия и не само в този случай. Искам да благодаря на всички колеги, всички членове на парламента. Аз много добре знам колко много свършиха те. Още веднъж искам да подчертая ролята на Европейската комисия. През последните седмици тяхната, техния принос беше още по-активен. Цари дух на компромис, постигане на компромиси през последните дни и през последните седмици се постигат компромиси и се надяваме, че и в последния ден до полунощ ще успеем да постигнем резултат, да могат преговорите по присъединяване да протичат в дух на сигурност и надежност. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин министър, за изчерпателното изказване. Започваме дебата. Първи ще вземе думата господин Свобода, който е докладчик за Харватия. Три минути имате. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин министр, за уводните ви думи. Съвсем накратко, защото нямам какво да добавя. Първо искам да кажа, че високо ценя работата на унгарското председателство и вашия принос, в частност в случая с Харватия. Да се надяваме, че преговорите ще приключат на 30 юни, какъвто беше случая с Австрия. Резултатът е обещаващ. Тук става въпрос за прилагането на всички разпоредби преди присъединяването в Европейския парламент. Ще прегледаме много обстойно всички документи преди да стигнем до крайно окончателно решение. А, има някои съмнения, има и някои негативни настроения сред а, населението. Е, е, Европейския парламент ще направи всичко възможно да подкрепи амбициите на Харватия. Относно Сърбия, много важно е да се подчертая още веднъж нещо, което се забравя – ние дадохме а, статута на Харватия на кандидат членка още преди да са завършени всички а, етапи. Но ние получихме пълно сътрудничество от Харватия. Но виждаме случая с Македония. А, между това да се започнат преговори да стане кандидат а, има определен период от време, който изминава. Ние трябва да дадем а, обаче ясен сигнал на демократичните сили да продължат да се борят а, за получаване на положителен отговор от а, Европа. Вие сте част от колегията на външните министри, така че ангажирайте се с повече с въпроса за Сърбия. Всички условия трябва да са еднакви за всички държави в региона, да са еднакво справедливи. Не може да кажем Харватия да, ама другите е, ще ги изпратим в забвение. Така че спирам до тук. Благодаря, господин Свобода. Господин Кукан, председател на делегацията за отношения между Европейския съюз и Юго-Истока. Благодаря, господин председателю, господин министре. Благодаря за вашите уводни думи. Когато Унгария пое председателството на Европейския съюз, имаше някои основателни очаквания, че а, Унгария ще играе активна роля в Западните Балга... Балкани, като се има предвид опита на Унгария от сътрудничеството на страната а, с държавите в региона. А, високо оценявам работата свършена от унгарското председателство, а, защото тази работа ще има положително въздействие върху развитието на региона. Искам да подчертая две неща, господин министре. Първо, успеха или провала на всяка една отделна държава в региона, свързани с присъединяването към Европейския съюз, оказват влияние върху другите държави в региона. Да, за Харватия нещата са много важни и присъединяването на Харватия ще има много положително въздействие върху останалите държави в региона. Какво трябва да направим ние? Европейските институции могат да са ефективни и положително да повлияят върху развитието на региона, ако обаче говорим с един глас, когато изпращаме посланията към отделните държави или към региона, ние трябва да сме единни и да говорим с един глас. Не е толкова лесно. Понякога е трудно за Европейския парламент, като си, като си има предвид политическия състав на парламента, като си има предвид политическите партньори в отделните държави, но няма друг начин а, за постигане на положително влияние върху региона. Хората, народите на, на този регион а, трябва да усещат нашата подкрепа. Съгласен съм с вас, че разширяването е един сложен процес, обхваща различни аспекти, различни етапи. Също съм съгласен с това, което казахте, че има и положителни развития, но има и някои пречки в този процес. предишните 6 месеца все пак се характеризираха с оптимизъм за развитието на региона. Бъдещото присъединяване на Харватия много добре ще повлияе ситуацията и напредъкът, който беше отбелязан от Черна гора, Сърбия и дори Босна и Херцеговина. И там има лъч надежда като наблюдаваме какви са последните развития. Имаше, ние проведохме между парламентарна среща с тях, проведе се за първи път един сериозен диалог и господин председателя ме гледа малко сърдито. Не искам да го ядосвам, затова спирам. Благодаря ви. Трябва да дам възможност на всички да се изкажат. Вие като председател на делегацията получихме малко, получихте малко повече думи, но е, време, но е, няма да дам на другите толкова. Господин Вайгел, 3 минути. Ще се опитам да съм кратък. Господин министрем, аз съм убеден, че Унгария заслужава уважение за това, което направихте а, вие, за това, че се опитахте да за... привлечете вниманието към Европейския съюз и да насочите вниманието върху разширяването и да се фокусирате върху тези аспекти, чрез които може процесът да бъде а, ускорен. Председателствахте Европейския съюз през един а, труден период, а, когато погледа беше отправен по-скоро към кризата в Гърция, в Северна Африка и не толкова върху разширяването. Обаче Унгария показа, че има една специална и особена роля в а, региона на Западните Балкани. Бих искал да а, подчертая и вашите заслуги по отношение на Харватия и присъединяването към Европейския съюз. Бих искал да се присъединя към предложението на господин Свобода. какво ще кажете да спрем часовника и да откликнем на очакванията и да се задоволим с работата, която е свършена. Може би членството в Европейския съюз не може да бъде считано за трофей или за политически избор. Тук става въпрос за ценности, които трябва да бъдат възприяти от цялата нация. Също така трябва да бъдат зачетени ценностите и на а, малцинствата. Очаквам, че направеното в Харватия ще се оцени, нещата ще се променят. Съгласен съм с вас по отношение на това, че процеса на разширяване е взаимо, взаимно свързан, обхваща и другите страни в Западните Балкани, Черна гора, Сърбия и така нататък. Ако Хрватия се присъедини, то и, и това ще допринесе за по-голяма стабилност в региона. Благодаря ви, господин Вайгел. Господин Хюит, докладчик за Македония, 3 минути. Uh, firstly, uh, Foreign Minister, uh, thank you for what you've said today. Uh, you were very um, muted in what you say about the Mladic господин е, е, външен министр. Е, вие наистина справо казахте, че случаят за Младич следва да бъде поставен в съответния контекст. Наистина повече трябва да се е, разследва е, как е бил укриван, е, как, какви, кои са били помагачите му. Е, но във всеки случай не бива да забравяме, че и Хаджич все още е беглец и следва да бъде задържан. Бих искал също да коментирате обстоятелството, по-скоро риска, че бихме могли да съсредоточим вниманието си единствено към големите страни в региона. Аз бих искал за протокола да заявя, че що се отнася до бивша Югославска република Македония, е, ние не говорим за спиране на часовника, а по-скоро е, за тръгването му. И смятате ли е, да подкрепите казаното от комисар Фюре, който в петък е, заяви, че се надява разговорите с Македония да могат да започнат през тази календарна година? Говорихте също така за изборите в Турция. Бивша Югославска република Македония също бяха произведени избори. Готов ли сте да коментирате е, тези избори? Аз е, присъствах по време на изборите е, в личното си качество. Е, наблюдателският доклад на ОССЕ е положителен, е, е, но аз бих искал да чуя от вас. Ще се възползвате ли от възможността? днес да приветствате успешното произвеждане на изборите. И накрая е, не, не, не настоявам да споменавате конкретна страна или някакъв случай, но когато казвате, че двустранните въпроси не би следвало да са част от процеса на разширяване, аз мога да се сетя. Просто на ум идват три, ако не и четири е, случая, е, които биха попаднали в това, е, в това понятие двустранни проблеми. Няма да споменавам имена, дори не се опитвам да намеквам за когото и да било. Е, обаче е, в края на кращата е въпрос на инициатива. Е, едни страни прокарват своите интереси, други просто изчакват да видят какво ще стане. Вие казвате Унгария в прав текст. Има свой определен интерес. Как бихте могли по-резултатно да работите в съвета, така че да възпрепятствате тези двустранни пазарлъци? Благодаря, господин Брантнер има думата за 3 минути. Госпожа Брантен, с извинение. Благодаря на Унгарското председателство за това, че се отнася е, с особено внимание към въпроса за Харватия. През последните години, разбира се, през последния месец бе постигнат сериозен напредък, но ние сме е, разтревожени е, от това, че един ден след положителното решение в Брюксел, парада на хомосексуалните в Сплит бе разпрепятстван в разрез с европейските е, ценности. Един ден след като Брюксел даде зелена светлина, е, отвътре, от Харватия, получаваме е, неправилни сигнали. И, и това поражда загриженост за по-нататъчния ход на реформите до същинското присъединяване на страната към ЕС. Така че е, ние сме за е, наблюдаване на, на, на реформите, особено у нези реформи, които бих гарантирали необратимостта. Е, на напредъка. И всичко това би следвало да се основава на е, интерпарламентарното сътрудничество между е, парламента на Харватия, Европейския парламент и разбира се с участието на гражданското общество и на научните среди, интелектуалния елит. Um, to have uh, the accession date postponed, but we think there can be не бива, разбира се, да се стига до изрично отлагане на, на разширяването, но би могло да се приложи политически натиск, ограничаване на някои е, финансови механизми. Важно е във всеки случай, според нас, да се запази набраното ускорение и да бъде оказана подкрепа на онези е, е сили в Харватия, които отстояват европейските ценности, смущени от мобилен телефон в слушалките, по двустранните въпроси колегите вече засегнаха този въпрос. Той, той наистина е съществен. Двустранните отношения следва да бъдат уредени, разбира се, преди присъединяването. И в това отношение аз бях удовлетворена да е, чуя вашата поне оценка на диалога между Сърбия и Косово. Е, положителна по-скоро оценка. И как според вас бихме могли да, да придвижим въпроса от към нашата страна? унези, които са признали и онези, които не са признали Косово от Европейския съюз. Ние упражняваме натиск върху сръбската страна, но какво правим ние? И после, много е важно е, да е, не е, отправим един положителен сигнал, в смисъл Харватия да, и след това нещата отново да изпаднат в застой. Е, има, например, в Германия едно такова настроение, е, общо взето положително към Харватия, но когато се стигне до практически стъпки, някакси неохота. Благодаря ви, госпожо Брантнер. Гос... Господин Паско, заместник председател на Комисията по външни работи. A very good morning to you, Mr. Minister, and to your ambassador. Secondly, I want to thank you very much for sharing with us е, благодаря ви, господин министър, че споделихте с нас някои от е, съображенията на е, онези, които реално вземат решенията относно разширяването в Европейския съюз. И сега един въпрос. Как ще примирите кандидатския статут на Турция с факта, че Турция се превръща в една регионална свръхсила е, и то в район, който е все така от особен интерес за нас. Благодаря. Благодаря ви, господин Паско. Господин Ангуракис има думата за 3 минути. Господин председателю, Най-вече искам да подчертая пред господин министъра, че независимо от а, тези пророчества на Касандра, които говореха за някакви националистически а, събития в страната, Харватия направи всичко възможно. И според мен трябва да бъдат решени проблемите и в съседните и страни. Знаем, че имаше една империалистична тенденция, една тенденция на интервенционизъм, имаше и двустранни е, проблеми. Аз съм съгласен с вас е, за това, че успоредните линии могат да се пресекат. Е, лично се надявам, обаче да не се пресекат в безкрая, а това да стане някъде настоящето. Трябва да се разреши въпроса за името на Македония, защото това е нерешен проблем. Подобряването на отношенията е много важно. Това трябва да бъдат едни наистина отношения на добросъседство. Това е важно за Балканите. Очаквам обаче и още нещо, нещо повече от председателството. Ето защо Имам два въпроса. Както знаете, економическата криза засегна много сериозно този регион, защото той не е достатъчно развит. Когато гледам какво се случва в Гърция, че голямата част от гражданите искат излизане от Европейския съюз, като се има предвид економическата ситуация на Гърция, знаеки също така, че голяма част от населението на Харватия е против присъединяването. Знае също така, че в Сърбия, когато се правят социологически проучвания, се стига до извода, че има хора, които твърдят, че младич е невинен, че той нищо не е направил. Ето тези неща на мен ми се виждат важни. Дори новите страни, които влязаха в Европейския съюз, България, Румъния, срещат проблеми с старите държави членки. А, така че това поставя под въпрос бъдещето на Съюза. И трябва не бива да забравяме всичко това. Дори една Исландия представлява проблем. Мисля си, е, че ще се създадат при едно присъединяване допълнителни нови проблеми и това ме притеснява. Благодаря ви за свършената работа. Разбира се, благодаря и на Харватия, която посрещна нашата делегация. Знаем, че няма да се разреши проблема с безработицата, ако не влезе страната в Европейския съюз. Сега господин а, Токиш. Тисталт елнök кедваш Кюлид министър Ур, тисталт... Господин министър, колеги, Нека в началото кажа, че господин министъра на външните работи на Унгария е роден в Румъния, в същия град, в който съм роден и аз. Ето защо той символизира, можем да кажем, сътрудничеството между Румъния и Унгария. И му благодаря за това, че е, оказва подкрепа е, е, на Румъния, а и на България за присъединяването им към шенгенското пространство по време на унгарското председателство. Вчера с господин Кукан аз приех една делегация от Албания – приветствах е, нашите албански гости и, и а, албанският случай е характерен. Е, поради наличието на вътрешни проблеми, е, интеграционният процес на Албания не напредва. Не може да бъде публикувана една съвместна декларация, тъй като правителството и опозицията в Албания стоят на непримиримо противоположни позиции – Що се отнася до външните пречки обаче, те би трябвало да бъдат премахвани. И да имам предвид е, Македония. Съгласен съм с румънските колеги, че независимо е, от е, спора за името на страната, можем да започнем преговори за присъединяване на Македония. Аз съм убеден в това и, и отстоявам тази идея. И накрая Нека е, кажа, че високо ценя извършената от унгарското председателство работа. Поздравявам унгарското председателство за това. Министър-председателят Орбан е, е посещавал Албания и е, вероятно ще посети и Босна и Херцеговина. Наистина Унгария отдава особено значение на Западните Балкани. макар че е, дори политическите му е, е съратници го критикуват за това. Е, в региона има сериозни е, малцинствени проблеми, и монгарско малцинство, и в Харватия, и в Сърбия. И е, аз с особено задоволство бих искал да подчертая, че тези проблеми бяха преодолявани от унгарското председателство, е, което гради е, неразривни връзки с въпросните страни. Е, председателят на подкомисията за отбраната и сигурността получава думата за 3 минути. Едва ли ще са ми необходими три, три минути, господин председател. Нека оставим наистина повече време на, на нашия гост а, да ни отговори. Благодаря на унгарското председателство за положените от него усилия. Не винаги е, лесно ставаше това. Европейският съюз е такъв какъвто е. Имаме ротационно председателство на съвета и гаранцията за успеха на преговорите е, от рода на онези, които спомена господин министъра, се свежда до това как се е, предава штафетата от едно на следващото председателство. Е, следващото председателство трябва да е добре осведомено за работата на предходното. Е, господин министър, ние, е, унгарци и поляци, гледаме на себе си като на е, братя. Един унгарец, един поляк, двама братя. Но Какви са отношенията ви, господин министр, с Полското Министерство на външните работи по всички тези въпроси на, на дневен ред за вас? Как ще осъществите връзката с вашите приемници от полската страна? Благодаря, господин Галер. Три минути. Благодаря, господин председател. Господин министър, аз се присъединявам към изразената благодарност за неотклонните ви усилия да се стигне до приключване на преговорите с Харватия. Унгария си постави много амбициозни цели и начинът по който подходихте към тези цели по време на вашето председателство бе твърде прагматичен, за което ви поздравявам. Един въпрос, ако ми позволите, очаквате ли някакви спънки в последния момент? Знаем, че напоследък някои страни проявяват известна неохота към по-нататъчното разширяване на Съюза, в това число Холандия, е, проблеми в Румъния. Е, очаквате ли някакви такива е, пречки в последния момент. А що се нас до Македония, аз съм съгласен с колегите, които казаха, че, че трябва да говорим с Гърция. Е, така че Гърция да не възпрепятства повече започването на преговорите с Македония. Е, обръщам вниманието ви на едно споразумение от 1995 година, съгласно е, което Гърция поема ангажимента да не възпрепятства присъединяването на Македония към международни организации, независимо от това, че спорът за името все още не е уреден. Би трябвало да напомним на Гърция за този нейн ангажимент. И другият въпрос е дали да изчакаме изхода на делото пред Международния наказателен съд. Господин Касолидис, последния в списъка на изказващите се. Бих искал да се присъединя да доразвия въпроса, зададен от господин Хавит за двустранните противоречия, които възпрепятстват разширяването. В такъв смисъл бих запитал дали чрез своите председателства Европейският съюз не би следвало да прави повече, да, да, да има една по-енергична позиция е, в съдействие за преодоляването на такива двустранни противоречия. Тъй като дори и след началото на процеса на разширяване, били сме свидетели нееднократно, как такива е, двустранни е, противоречия се поставят на масата на преговорите е, за присъединяване към Европейския съюз, непрекъснато и непрекъснато препятстват по-нататъчния напредък. И тук става въпрос за, за спорове, които лесно биха могли да бъдат уредени, като например името на, на бившата Югославска република Македония. Организацията на Обединените нации излезе с предложение към двете страни е, самият е, господин Банхимон е, по време на посещението ни в Нью Йорк ни каза, че Гърция е приела това предложение, а отговорът от страна на бивша Югославска република Македония се очакваше след произведените вече избори. И съответно не би ли следвало Европейският съюз далеч по-енергично, отколкото до сега, да се стреми към сближаване на страните нали, по спора, така че е, процесът на разширяване да започне без е, такива едни е, явни или неявни препятствия. В случая на Харватия също видяхме как такива едни нерешени въпроси могат да, да възникват от време на време. Благодаря, господин Касолидис. Нека оставим на господин е, министъра да отговори. С 15 на минути е, закъсняхме в началото и е, затова е, не мога да дам кой знае колко време на министър. Имате думата, господин министър. Благодаря ви, слушах бележките на всички, чух въпросите. Ще се опитам да говоря по-кратко, отколкото в встъпителната част на нашето заседание. Извинявам се за продължителното си изказване в началото. Исках обаче да засегна и много други въпроси, които не успях да засегна. Въпросите, които ми зададохте, е, ще ми дадат една възможност да и отговоря съвсем лаконично. Интереса на Унгария по отношение на присъединяването, както и интереса на Унгария към Западните Балкани, според мен бе очевиден. Вижте огромния брой посещения, заседания, и примерът, който най-добре го иллюстрира, споменат от господин Дьокеш, е, че вчера министър-председателят ни беше в Сараево, онзи ден беше в Белград, други ден пък отива в Черна гора. Самият аз наистина не мога да преброя колко заседания съм провел с министри, заместник-министри в региона. Много активно работим, никога не сме се крили. А, е, имаме национален интерес да има стабилност, просперитет и европейска перспектива за този регион. Не говорих а, е, много за предизвикателствата, но такива има. При всички държави. Има е, известен лъч на надежда за Босна. И това се дължи на върховния представител Кети Аштън, защото успя да убеди Република Сръбска да не провежда референдум или поне да отложи референдум, ако трябва да сме точни. Положението е сложно. Но всички сме заинтересовани в това и в тези държави, Босна, Херцеговина и така нататък, да има един положителен напредък. Съвета по външни работи ще обсъди uh, Армения след няколко дни. Ние ще излезем с предложение на съвета. Посланието ще бъде едно приятелско предупреждение да се промени хода на събитията. По отношение на междуправителствената конференция, смятам, че има още работа, не заради Uh, По отношение на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия, нещата няма да свършат до младич. Очакваме развитие. Постигнали сме съгласие, че процесът няма да спира. По отношение на спирането на часовниците, като унгарец аз съм съгласен и съм убеден, е, че препоръката на Европейската комисия, както и на Европейския парламент, трябва да бъдат е, следвани. От друга страна обаче трябва да бъдем реалисти. Необходим ни е консенсус, необходимо ни е съгласието на всяка една държава членка. Това ме води и до двустранния въпрос, който създава проблеми. Това е един от е, най-чувствителните въпроси. Всички знаем, че искаме да подпомогнем а, страната, искаме да насърчим нейното развитие, да отправим а, послание, че трябва да се стигне до съгласие, иначе ще има такива и такива последствия. От друга страна обаче не сме тези, които могат да постигнат това съгласие, защото ако двете страни не желаят да се постигне такова, няма външна сила, която да може да им наложи едно споразумение. В много случаи обаче сме постигали а, е, успех. Присъединяването на Харватия, например, нямаше как а, е, да, се, е, да стане факт, ако нямаше одобрение на Словенския парламент. Надяваме се той да одобри и е, затварянето на преговорите петък. Така че има резултати. Обаче трябва да бъдем реалисти и когато има сериозни двустранни проблеми, трябва да играем ролята си много внимателно, като в крайна сметка зачитаме и правата на страните по съответния конфликт. По отношение на Турция, да, съгласен съм с вас. Присъединявам се към вашите поздравления, за това цитирах и Барозо и Ромпой. Това е, според мен, правилното послание, отправено сега към тях. По отношение на парада на хомосексуалистите, госпожо Бретнер. Uh, Всички сме съгласни, че трябва да има мониторинг, включая Харватия. Има технически или по-скоро правни въпроси, които трябва да бъдат изяснени. Сега работим активно по тях. Колегата, който седи до мен, може да каже повече по въпроса, но съвсем накратко ще кажа, че сме изпълнени с оптимизъм. Ще отворя една скоба Ключът към присъединяването е в джобовете на държавите членки на Европейския съюз, които трябва да ратифицират всяко едно присъединяване. Ще бъде записана формулировка за осъществяване на мониторинг, сходна на тази, която предложихте вие и се надявам това да бъде приемливо за всички. Признаването на Косово. Знаем, че тук държавите членки не могат да постигнат съгласие. Можем а, дружески отношения, да кажем, а, че можем да съберем заедно онези, които признават и онези, които не признават а, Косово. Всеки път по един много приятелски начин поддигаме този въпрос. Знаем какви са аргументите на двете страни. Аз лично се опитвам да убедя нези, които не признават страната да го направят, но знае, че Имам определени ограничения и те не могат да бъдат преодоляни с външна намеса. И е, точно тук трябва да се опитаме да действаме. Подкрепяме диалога между Прищина и Белград и се радваме, че по време на петте кръга имаше не само един разумен диалог, но имаше и напредък по тези малко наброй въпроси, е, които биха могли да бъдат е, разрешени без да се засяга въпроса за статута. За Турция. Не виждам конфликт за бъдещо членство. Това, че тя се превръща в регионална сила. Да, мисля, че тя ще става все по-голяма регионална сила. Дори такава със световно измерение. И ако такава страна се присъедини към нас, това ще ни направи по-силни. Ето това е големия въпрос. Искаме ли тази голяма регионална сила да бъде в Съюза или да бъде извън него? Ето това е големият избор и това е стратегически въпрос. Анализирали сме го, мнозина от нас много внимателно и сме стигнали до заключението, че е по-добре Турция да бъде страна членка на Европейския съюз. Знае, че има други, които не смятат така. Аз обаче а, смятам, че преговорите трябва да продължат, да елиминираме всички политически проблеми. Говоря за а, протокол протокола от Анкара също. И тогава вече ще можем да убедим всички Eh, за да може Турция да се присъедини. А, за Унгария имаше една бележка. Една лична бележка също така. Да, ние сме държава членка от 7 години и опитът ни като държава членка до момента най-общо може да бъде наречен положителен. Страната ми извлече полза от членството в Съюза. Срещнахме проблеми и економически, и други, но те не се дължат на членството. Това са си наши собствени грешки. Така че, нека бъда съвсем ясен. А, за нас членството е от полза и поради тази причина сме убедени, Смятаме, че държави като Хрватия трябва да бъдат а, членки на Европейския съюз. Те също ще извлекат а, полза от това членство. Надявам се и полското председателство да работи добре и на срещата на триото, която организира Полша. Знаем, че това е много важна година за Европейския съюз. Тя започва с, започна с унгарско председателство и ще завърши с полско. Това са нови държави членки, централно европейски страни. И те могат сега да покажат, че са годни да вършат такава работа и да докажат на останалите държави членки кои са и какво могат. По голямата част от а, големите проблеми, не само разширяването, но и други, хохизионна политика, земеделска политика и така нататък. Та по по-голямата част от тези проблеми, едно от заключенията, които можем да извлечем от тези 5-6 месеца, е, че Централна Европа се справи. Справи се особено, що се отнася до присъединяването. Посланието от нас беше съвсем ясно говоря от името на новите държави членки или централно европейските държави, че гледаме сериозно на тези въпроси. И това е един от факторите, които също изиграха своята роля. Не очаквам а, някакви проблеми накрая. И дори да очаквах такива, нямаше да ви го кажа. Това обаче не е вярно. Ако, а не би било вярно, ако го кажа. Не, не очаквам никакви проблеми. След това с Международния наказателен съд. И процедурата, която започна там от бивша Европейска република Македония, impact, the political impact of that judgment will... Извинете, because it was also mentioned that's important of course this is not, not the subject of this morning Нещо друго, което обаче не е обект на дебатите тази сутрин. Спомена се Шенген. Нашето председателство се основаваше на един а, принцип, който мога да нарека политика на приобщаване. Приобщаването най-вече означава разширяване. И ние знаем вече какво е постигнато, какво искаме да постигнем през едните месеци и години. Приобщаването обаче означава и включването на Румъния и България в шенгенското пространство. Опитахме се да направим всичко възможно, за да го постигнем. И отново трябва да заявя, че най-вероятно постигнахме успех, особено ако сравним настоящото положение с това, което то беше преди няколко месеца. Принципът обаче е същият. Приобщаването също така означава приобщаване на маргинализирани групи в обществото, като ромите. И стратегията за интегриране на ромите. Така че в този по-широк смисъл приобщаването е един от основните елементи на нашето председателство. Опитахме се да прилагаме този принцип максимално, що се отнася до разширяването. И сега искам да ви благодаря отново за интересните въпроси, за препоръките, за идеите и най-вече за помощта, която вие оказахте на нашето председателство по време на тези пет месеца и половина. Not stop the clock. Е, Надявам се нещата да продължават по същия начин, да има напредък. И времето няма как да бъде спряно, както знаете. Ако разбираш какво изисква от теб променящото се време, ако разгледаш всичко, което се случва едновременно, еврозоната, економическата криза, глобалните заплахи, то тогава може да разбереш, че не можеш да си позволиш да забавиш процеса. Дори не можеш да спреш часовника. Трябва да вървиш напред и до края на юни да завършиш процеса. Благодаря ви, господин министр. Благодаря ви за извършената работа през тези месеци, както и за вниманието, което отделихте на парламента. Предполагам, че е, надеждата ни е обща както и желанието ни да продължим да полагаме усилия за постигане на високите цели, които споделяме. Благодаря ви отново и пожелавам успех на вашите институционални задачи. Довиждане! И така, аз повече няма да бъда председател. Давам думата на господин Паско, който ще бъде председател от тук на сетне и ще продължи с дневния ред. Ще се видим идната седмица. Приятен ден! So, И така, уважаеми приятели, нека да продължим, защото времето напредва. Бихме искали да обсъдим всички точки от дневния ни ред. И така, заместник председателя на парламента Ласло Токър ще вземе думата, така че а, той да обясни да даде информация за доклада си към укрепване на реакция на Европейския съюз при бедствия. Благодаря, господин председателю. Ще говоря на английски. Съобщението на комисията от 2010 свързано с по-добро реагиране при кризи подчертава, че има нужда от по-нататъчно подобряване и засилване на ефективността, ам, сближаването като цяло. Също така се подчертава нуждата от интегриран подход, включително превенция, подготовка, реакция и възстановяване от кризи като най-добрата стратегия за е, подобряване. Тези неща трябва да се имат предвид и в духа на солидарност – която е една от основополагащите ни цели в Европейския съюз, според мен трябва а, да се фокусираме върху нуждата за по-добра координация, за един по-единен европейски отговор и единна реакция при кризи, също да се използват съответните инструменти. Лисабонският договор въвежда нова, ново правно основание и по този начин се създават много възможности за координация. Създаването на външната служба дава възможност да се координират и подобрят действията при реакция при възникване на кризи. Европейската комисия, външната служба, която отговаря за общата външна политика и на политика на сигурност и европейските делегации трябва да работят съвместно. Не на последно място, използването на военни мерки, съгласно насоките от ОСЛО, трябва да се използват като крайна мярка при а, реакция. При бедствия. Трябва да се заде една добра стратегия, така че а, присъствието на Европейския съюз в съответните страни бенефициери да стане по-осезаемо. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Токеш. Виждате, че това е една много важна тема. Господин Токеш очерта най-важните аспекти на темата. Господин you президенте. Благодаря ви, господин председателю. Аз имам положително становище по проекта на това становище. В него се събират идеи, които нашата комисия вече е формулирала в различни доклади, най-вече докладът Албертини за риболова, и потребността различните инструменти за външна дейност на Съюза да бъдат координирани и най-вече инструментите за управление на кризите. Според мен Комисията по външни работи е задължена да даде един такъв принос, най-вече защото има един риск. Един риск, пред който сме изправени. Говоря за определена трудност за постигане на синергии между общностното измерение на хуманитарната помощ и вътрешната, вътрешното измерение за управление на кризите. Говорим за различни инструменти, които имат различни правни основания и различни цели. Но всъщност много често тези кризи са такива, в които човека, природата и политиката се пресичат по пътя си и за това ние трябва да дадем един хуманитарен аспект, който да бъде автономен, за да може политическия аспект да бъде използван за по-ефикасна и ефективна хуманитарна помощ. И за това говоря и за този риск а, при хуманитарната помощ, който се управлява от комисията. И а, като че ли СВД и комисията трябва да доведат до една по-последователна и кохезионна политика по отношение на хуманитарната помощ. Има и една възможност да се използва военна военни сили при хуманитарни кризи. Поспомнете си наводненията в Пакистан. Тогава от името на комисията военни управляваха е, помощта посредством самолети, за да подкрепят хуманитарната помощ, която предоставя ЕС. Всичко това трябва да спре всъщност не. Трябва да се вземат предвид прерогативите и специфичността на различните институции и инструменти на Европейски съюз, така че общностните компетенции са свързани с хуманитарната помощ, затова си имаме и комисар а, по този въпрос, така че това не трябва да бъде поставено под въпрос. В оперативен план обаче трябва да подсилим синергиите и последователността. Според мен това е духът на становището. Споделяме становището на докладчика. Има, разбира се, изменения, които според мен биха могли да повишат качеството на някои от аспектите. Тези на Франциска Брантнер, например, които може би ще подобрят текста, но така ли, че съм съгласен с него. Благодаря. Дамна Брантнер, please. И така госпожа Брантнер има думата. Благодаря. Благодаря за представянето на вашия доклад. Докладът е много важен. Всеки път, когато има някакви бедствия, се говори в новините, но хубаво е да се говори за тези неща, за капацитетите, за тяхното изграждане, така нататък, дори когато няма бедствия, какъвто е случая днес. Беше спомената нуждата от последователност, от сътрудничество. Разпределянето на ролята между комисаря, отговарящ за хуманитарната помощ и външната служба. Всъщност, не трябва да е отговорността за координиране на помощта, но в някои случаи не е, не е необходимо да се застъпва толкова много ролята на външната служба. Не трябва хуманитарната помощ да се обвърза с изцяло политически цели. Трябва нещата да бъдат разграничавани. комисарият, отговарящ за документарната помощ, трябва да е независим, неутрален, да се концентрира най-вече върху хуманитарната помощ, а не върху политически цели. Хората на място, които работят, те трябва да работят независимо от правителствата, към които те принадлежат. Смятам, че независимостта и безпристрастността са много важни. Има е, също така участието и на външни актьори, външни лица и екипи, които работят на място. Затова подчертавам още веднъж принципа на безпристрастност трябва да бъде запазен. Говорим тук за действията на европейско ниво, но трябва да се спомене и това, което трябва да се свърши от държавите членки, защото те също имат своите отговорности. Те все още разполагат с необходимия капацитет или пък са с процес на изграждане на този капацитет е, – не трябва някои а, държави членки да се чу, чувстват като а, гратищи и да казват да, ние държави членки, които разполагат с капацитет и го използват, ще свършат работата, пък ние ще стоим отстрани. А, изменение 11 искам да спомена. А, то е съставено и внесено от мен. На следващо място а, Искам да кажа, че ООН всъщност е, е главният координатор на хуманитарната помощ на място. Има и организацията ОЧА, основния орган, който координира не само държавите членки, но и всички останали а, държави по света, които участват в, хуманитарна, а, в хуманитарни помощи. И така, това са коментарите, които исках да направя. Докладът е много добър, ние го подкрепяме и подкрепяме по-голямата част от него. Благодаря, госпожо Брантнер. От името представителя на комисията има думата. Той отговаря за реакции при кризи. Той е от ГД Екон. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика за проекта от доклада. Искам да изразя моята благодарност към комисията за това, че се занима с този въпрос. Искам да използвам няколкото минути, с които разполагам, за да привлека вашето внимание към няколко аспекта и не на последно място ролята на върховния представител в настоящия проекто доклад. Също ще засегна и институционалните въпроси. Гражданската защита и хуманитарната помощ са основните инструменти, чрез които Европейския съюз реагира при бедствия. На второ място, гражданската помощ и хуманитарната помощ оказват помощ при спасяване на човешки живот. Те трябва да бъдат използвани или мигновено сред проявата на бедствието, или въобще да не се използват. От голямо значение е времето за реагиране при бедствията и при ам, предоставянето на хуманитарната помощ. Всяка секунда е важна. В тази насока Европейската комисия е загрижена относно ам, осложняване на координацията. Бяха изградени капацитети е, за е, по-добро координиране на действията между държавите членки. Беше решено обаче, че този механизъм е, може да бъде предоставен и при спешни случаи извън Европейския съюз. И всъщност това намерение беше отразено и в законодателството. Следващата точка Договорите на Европейския съюз казват, че Европейския съюз трябва да осигури външното представяне с изключение на областта за обща външна политика и политика на сигурност. В тази връзка гражданската защита и реакцията при бедствия са включени и в договорите на Европейския съюз – и всъщност всички тези въпроси са от компетенциите и на Европейската комисия. Използването на думата координация в този контекст създава проблем. Проблемът е, че координацията може да обхване много различни значения и понякога е, е неясна тази дума. Понякога включва комуникация, умяна на мнение и така нататък. А, реакция при а, бедствия. Трябва по-ясно да се посочи кой за какво отговаря. Трябва да се придържаме към духа на договора, когато се говори за последователност и координиране на действията на Европейския съюз и координиране на действията от върховния представител. Не трябва да има съмнение в това, че Европейската комисия, че комисар Георгиева а, са първите, които реагират на европейско ниво при а, бедствия. Ние сме малко като бърза помощ в такъв случай. Ние получаваме обаждане и след това трябва мигновено да окажем помощ. Хуманитарна помощ, всякаква друга помощ без никакво забавяне. Помощта трябва да е независима, безпристрастна и да се спазват принципите за предоставяне на хуманитарна помощ като цяло да не се обвързани с политически цели. Ние го работим с а, а, всички засегнати страни, бедствията не си приличат едно с друго. Ние работим винаги в тясно сътрудничество с външната служба и по този начин действия на Европейския съюз са последователни. Съобщението, което споменах, включва първата реакция при, при бедствия. измерението, свързано с, с общата политика на сигурност и отбрана, обхваща по-политически аспекти. Относно сътрудничеството между комисията и външната служба – според нас няма нужда да се допълват нови слоеве на координация, защото това ще намали ефективността и времето и ще увеличи времето за реакция при кризи. Трябва да има добра комуникация между двете служби, добро сътрудничество. Благодарен съм на докладчика и на депутатите. По-скоро ще съм благодарен, ако а, вземат преди всичко това и се преработи първият член на мнението. Благодаря, господин Дас. Аз съм убеден, че диалогът ще бъде продължен. Много от тези въпроси, които споменахте, ще бъдат взети предвид. Също така трябва да вземем предвид факта, че тук става неща, които са от голямо значение, много по-важни неща от нашите политически игрички. Доклада ам, включва в себе си и следния аспект как можем а, да се справим всички тези прегради по пътя ни, за да постигнем целите, които а, сме си поставили. Гласуването ще се проведе на 21 юни във водещата комисия на 13 юли и през септември ще бъде е, гласуван доклада в, пленум, в пленарна зала по всяка вероятност. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Ще продължа на английски. Е, председателят Пиер Антонио Панцери, който е председател на делегацията за връзки с държавите от Магреб, който току-що се върна от Марокко. Искам да спомена госпожа Бойда, която е наш партньор в Марокко. Тя е тук сред нас днес. И а, тя също ще вземе думата. Давам думата сега на Антонио. Грация, президенте. Благодаря ви, господин председателю. Съвсем кратък доклад ще направя за срещата на съвместния парламентарен комитет, който се проведе Марокко от 16 до 20 май. Тази среща беше в Арабат, в Алаюн и в Казабланка. На дневния ред на заседанието разискахме много важни теми, като реформите, като процеса на регионализация, е, политиката на иммиграция. Всички тези въпроси са доста деликатни и доста спорни. Говорихме също така и за споразуменията за риболова и за земеделието. Срещнахме се с министра на земеделието на Марокко. Срещата бе важна не само защото успяхме да разберем наистина отворените, нерешените въпроси, но и заради заключенията, до които стигнахме. Министърът съвсем ясно покани Комисията по земеделие в парламента и Комисията по риболов да посетят Марокко, за да могат е, всъщност да разберат какви са стъпките напред, които прави политиката в Марокко в тези две сфери. Аз изпратих вече писмо на председателя на Комисията по риба, госпожа Фрага Естевес, за да я информирам за тази покана да посети страната и се надявам в максимално кратки срокове да отидат колегите там. След това се видяхме с министра на външните работи на Марокко. Отново важна среща, защото стигнахме и до важни заключения. Господин министърът бе така любезен да покани смесения парламентарен комитет на следващото заседание за асоцииране, което ще бъде през декември. Ще изпратим едно общо писмо, заедно с съпредседателката от мароканска страна е, и към комисаря Фюле и към съответния министр, за да се премине от думи политико институционале на комисия парламентаре миста е giusto che... Защото според мен съвета за асоцииране би трябвало също да присъства и може да играе много важна роля. По време на работата бе прията една препоръка за, относно процеса на регионализация, който върви в Мороко, една обща декларация срещу тероризма в светлината и на последния атентат в Маракеш, и обща пресконференция проведахме за работата, която сме провели. Още два важни документа подготвяме е, на съвместния парламентарен комитет. Едното е за емиграционната политика, другото е за политиката за развитие. Те са важни, защото биха могли да станат част от новата политика на добросъседски отношения, която Европейския съюз започва. Проведахме една истинска задълбочена дискусия, която чиято цел беше да даде един тласък на процесите. Политическите реформи в страната вървят все по-бързо и през юли най-вероятно в Марокко ще има референдум за реформата на Конституцията на страната. Това след това ще доведе до предсрочни избори през октомври. Това са много важни дати за Марокко. Говорихме за децентрализацията на властта в страната, за економическата децентрализация, децентрализацията на финансите на базата на този проект на регионализация, защото там се предвижда въвеждането също така на избори на местно ниво за асамблеи. След това и кралят е, посочи, че е готов за такива реформи и възможностите за ставане на правителство вече се разглеждат през друга оптика, от друг ъгъл. От наша страна ние сложихме ударението върху премахване на различни престъпления от наказателния кодекс на страната. Има журналисти хвърлени в затвора, тъй като има такъв престъпен състав, свързан с свободата на пресата и в Казабланка, и в Аюн. Проведахме интересни срещи. Там се срещнахме и с студенти от университета на Маракеш, където говорихме по тези въпроси. Поискахме от всички да се водят едни свободни а, преговори за, и диалози, всъщност, а, за а, разговорите за свободата на словото там. След това имаше още една среща, където се писа една относителна стабилност, що се отнася до Тристранната комисия, а, която разследва различни а, престъпления а, по отношение на а, бунтовете. Говорихме също така и за преброяването на населението и за референдума, който ще се проведе. Нещо друго, което не трябва да бъде подценявано бе споменато от ръководителя на една от делегациите, е свързано с ролята на медиите и рисковете е, да се провеждат пропагандистски кампании, там, които не подпомагат воденето на приговорите. Много често във вестниците а, се споменава факта, че медиите не отразяват това, което действително се случва по места. Искам да кажа, че заедно с работата, която извършваме заедно с представителя на ООН, аз, ръководителя на мисията Абделазис, който присъства и на една от срещите ни, сме готови да се видим с нашата комисия, защото така може да се осветлят много проблеми. И накрая още нещо важно за ролята която тази страна може да играе в Средиземноморието. Искам а, само да ви припомня, че на 25 май доктор Йосеф Анрани стана новия генерален секретар на Съюза за Средиземноморието. Това означава, че освен двете важни длъжности които заема Марокко. Не забравяйте, че те са председател на парламентарната асамблея по-настоящем, както и председател на фундацията Ана Линд. Та по този начин страната би могла а, да поеме задължение за развитие на една нова политика в Средиземноморието, имайки предвид промените, които текат по-настоящем. И също биха били а, добре и за самата страна, за да може процесите на реформа да вървят бързо и да се стигне до целите, които са заложени. Това за нас е важно също така, защото ролята, която може да играе страната и в парламентарната асамблея, и в Средиземноморския съюз, биха могли да помогнат и на новата ни политика за добросъседски отношения в Европейския съюз. Затова трябва да се използваме максимално от тези длъжности, които сега заема страната за постигане на добри резултати. Благодаря ви. А сега, ако искате вие, госпожо, да кажете няколко думи. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искала да благодаря на Комисията на Европейския парламент за външната политика за отправената покана. И бих добавила само две неща във връзка с декларация на господин Панцери. А именно климатът, атмосферата, в която протекоха всички срещи на смесената парламентарна комисия, се характеризираше с дух на откровенност, на, на наистина извънредна откровенност и, и честност, бихме казали една степен на зрялост, отбелязвам на междупарламентарния диалог. Бих искала да подчертая също така, че по време на е, разговора за политическите реформи, е, на който е, започна работа по смесен доклад на европейските и мароканските е, парламентаристи. Присъства и представител на съвета за правата на човека, орган, който действа вече в Марокко. И най-сетне Днес, в момента, докато тук ви представяме е, информация за посещението и е, е, заседанието на, на смесната комисия. Марокко се готви да се присъедини с партньорски статут към съвета на Европа нещо много важно. Това ще институционализира и укрепи върховенството на закона в страната, в съответствие с международните стандарти, а това ще залегне и в бъдещата мароканска конституция. Благодаря. Благодаря. Сега да чуем господин Преда. Благодаря, господин е, председател. Е, две неща е, във връзка с заседанието на смесената комисия. Аз участвах на това заседание и най-напред бих искал да благодаря на марокканската колега, която е тук. А вече много добре е, бе е, описана работата, е, впечатленията, е, с които оставаме. Е, бих искал да засегна няколко въпроси, които бяха на дневен ред на нашата наистина пределно откровена дискусия, както посочи американската колега. Най-напред е, говорихме за политическата реформа. И бе изключително интересно е, наистина да се води такъв диалог. Е, е между мароканската страна, широко представителна, както и от наша страна. Разговорът се води за по-нататъчната демократизация на страната. Значително внимание отделихме на тълкуването на на различните спорни моменти, които се обсъждат по-настоящем в Марокко, а също така и разграничаването, което може да се направи между развитието на събитията в Марокко и другаде в Магреба. Тук определено имаме един процес на реформа, който протича мирно, който се основава на допитването и диалога, и наистина би било много интересно да, да следим по-нататък развоя на е, събитията е, в тази посока. Вторият много интересен е, въпрос, е, с който бях натоварен аз, между другото, с колегата Тмун от мароканска страна, е, бе е, въпросът за по-нататъчната регионализация за Марокко това е един много щекотлив, наистина, въпрос. Е, от, що се отнася до общата економическа е, реформа. Марокко е, е проучвал различни решения, в това число заимства опита на Европейския съюз, но желае да следва своята местна традиция и, и културно наследство. И наистина и в това отношение и този процес ще бъде много интересен за напред. И накрая, е, както каза и господин Панцери, е, бих искал е, да коментирам срещата с господин Абдел Азис. Беше много интересно в така наречената от мароканската страна Южна провинция, на място да констатираме както току-що каза и ръководителя на нашата делегация, че районът е стабилен, най-вече, а от друга страна е, е, е, необходимостта от установяване на базата на статистическа информация какво е състоянието на района, за да може той да бъде управляван административно и економически по-добре. Благодарение на, на тези контакти, които установихме, както и с представителите на гражданското общество, ние се запознахме по-добре, трябва да кажа, с е, реалността е, на, на живота, на, на економическото и е, обществено положение в Марокко. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Преда. Госпожа Бенарабато. Благодаря, господин председател. Аз също, както господин Преда, е, бях член на, на нашата делегация. Наистина бе много интересно. Спорихме и то доста разгорещено, трябва да кажа, е, по важни въпроси, не на последно място сред тях, е за визовия режим и за е, настойчивото искане да се даде възможност за една по-широка мобилност, движение на, на хора. За мароканската страна определено това е много важен въпрос. Нещо друго, което засегна господин Преда, е, е най, от най-важните ни срещи бе срещата с е, е, ръководителя на, на процеса на конституционна е, реформа, като тук един от приоритетите е да се осигури по-широко регионално представителство. И тук наистина можем да очакваме, че в рамките на едно широко регионално решение могат да бъдат е, преодолени и оставащите е, проблеми е, на отношенията между страните от Магреба. Знаете, изградена е една пясъчна стена, която е фактически демаркационна линия осеяна, между другото, с, с полета, които непрекъснато пораждат проблеми, стига се до, до човешки жертви, до загуба на добитък и разчистването на всички тези минни полета от двете страни на пясъчната стена е, е нещо, нещо много важно. Аз смятам, че напредналите отношения с Марокко е, ни дадоха възможност на нашите е, партньори от е, юга да допринесат за демократизацията на, тази страна процес, който би могъл да бъде образец за останалите страни от Макреба процесът наистина е мирен, но аз бих искал да призова е, мароканската страна, е, официалните и представители, да се вслушват във всички гласове. Е, гражданското общество в страната се мобилизира. Е, бяхме свидетели на, на демонстрации, на на, на протести. Е, е, много силно е народното движение, обединяващо най-различни социални слоеве и според мен е, мароканското правителство би следвало да се вслуша в техния глас. Да, предстои конституционна реформа, но рискът е обществото да се противопостави на новата конституция, ако не се вслушат в него. Бих искала също така да подчертая необходимостта нашите партньори да имат предвид и опазването на околната среда. Тези въпроси следва да присъстват във всички мерки, форма в това число в областта на економиката, в частност туризма, селското стопанство и прочие. При все това обаче трябва да се въздържаме от всякакви назидателни е, е, е, бележки. Е, нашите марокански партньори е, бяха е, категорични в това отношение, не желаят е, да, да им четем проповеди. А що се отнася до интерпарламентарните отношения, е, днес те стават все по-важни. И в рамките на политиката на Европейския съюз за добросъседство, тези интерпарламентарни отношения са в най-добрите традиции на външната политика. Благодаря. Благодаря ви. Сега господин Панцери, моля да отговори, ако Желая. Съвсем накратко. В заключение на днешната дискусия и аз искам да отправя някои благодарности – първо ще благодаря на съпредседателката, както и на партньорите от Марокко за отзивчивостта, както и за това, че ни посрещнаха така топло по време на нашето посещение. След това искам да благодаря и на Комисията по външни работи и секретарията на тази комисия за това, че ни даде възможност да проведем този дебат. Според мен това е нещо много полезно, а и нещо ново, за да видим какво се случва в Средиземноморието, и по-конкретно в Марокко. Няма някакви заключения, които да направя сега. Колегите, които участваха в тази мисия, го заявиха, заявиха какви са трудностите, какви са възможностите, колко стъпки са направени напред. И след това трябва да заявя, че думите не са достатъчни, необходими са действия. И точно по това отношение мисля, че много добре се разбрахме с колегите от Марокко, които са готови да действат конкретно. Ясно е, че има необходимости в други страни, случват се много а, големи а, турбуленции в този регион и мисля, че политиката за демократични реформи точно е тази, която може да постигне целите, които се изискват е, от народните движения в тези страни. Нашия съвместен парламентарен комитет би трябвало с много смирение, разбира се, без да назидателства, да допринесе за постигането на този процес. И накрая искам да ви припомня следното. Зная, че в комисията външни отношения се говори за участието на Кристофър Рос, който е специален пратеник за Западна Сахара, Сахара и е добре а, да бъде включен и той, за да може мисията Минурсо и нейния ръководител, както и този специален пратеник, да бъдат събрани заедно, за да направим една дискусия и колкото по-задълбочено познаваме нещата, толкова по-добре ще бъде и за страните, за да можем да им помогнем да постигнат целта си, а тя е да има положителен резултат на преходите, извинете, на преговорите, които те като страна на ОНЕ и страните в района. И аз ви благодаря, казва председателя. А госпожа Гуейда иска да каже няколко заключителни думи, ще й дам думата, ако не... Само за да ви кажа благодаря. <laughs> Добре. Аз също ви благодаря. С това приключват разискванията. Сега следва да изчакаме негово превъзходителство, заместник министър-председателя на Сърбия, господин Делич. До 5 минути очакваме той да се присъедини към нас, така че нека направим една 5-минутна почивка и след това ще проводим с последната точка от дневния ред за днес. Well, friends, now... Така, уважаеми приятели, сега за нас е удоволствие за пореден път да приветстваме заместник министър председателя на Сърбия, господин Божидар Делич, който е наш обичаен гост и на нашата комисия, и на Европейския парламент. И наистина, аз много се радвам, че отново ни се отдава възможност да, да поговорим особено след най-важното събитие, а именно арестуването на Радко Младич и и е, неговото изправене пред трибунала в Хага. Да му се потърси отговорност за, за всичко, е, което е вършил през 90-те години на миналия век. Мисля, че днешната ни среща, е, която протече току-що е, с представителя на ротационното председателство на Съюза господин Мортони, е, бе насърчаваща. Говорихме и за разширяването и аз съм сигурен, че е, вие, господин вице-премьер, е, ще може да ни е, дадете подробна най-нова информация, а, а колегите ще се възползват от възможността да ви поразпитат. Имате думата, господин вице-премьер. Благодаря, господин Паско. Уважаеми госпожи и господа депутати, членове на Комисията на Европейския парламент за външната политика, е, много нещо стана наистина от е, последната ни среща преди 5 месеца. Най-вече е, сръбските власти задържаха и екстрадираха генерал Радко Младич. Това беше наше морално задължение и важна стъпка по пътя към помирение в региона. Не го направихме за да ни похвали Европа, за да намерим по-краткия път към Европа. Ние е, търсим и ще търсим и ще заловим е, Горан Хаджич, е, ще се борим с организираната престъпност и корупцията, ще следваме своя амбициозен план за реформ. Е, целта ни за е, таз годишното заседание през декември на Европейския съвет е да се даде зелена светлина за започването на преговори е, със Сърбия за присъединяване. Харвания, Харватия постигна тъкмо същото преди 6 години и ние не искаме това като е, знак на някакво специално отношение. Е, ние просто държим да бъдем оценени по достоинство. И така че на онези, които през последните години е, толкова много повтаряха, че ще бъдат твърди, но справедливи към Сърбия, аз бих казал да, бъдете все така твърди, но не ставайте несправедливи несправедливи и към сръбските граждани. Стига да отговаряме на критериите, като представяте нови препятствия, като възпрепятствате нашия път към Европа. Тъй, че е, на днешната ни среща, господин е, председател, уважаеми е, госпожи и господа депутати, аз би гледал като на поредна стъпка в все по-интензивния диалог с Европейския съюз. Миналата седмица нашия министр-председател и президента на републиката бяха в Брюксел. Ритъмът, съдържанието на, на тези двустранни контакти определено се интензифицират. И аз бих искал да отправя покана към присъстващите тук депутати щати да се присъединят към нас на 9 септември тази година по повод на първия форум С Сърбия с участието на близо 300 политици, делови дейци, представители на гражданското общество, на, на медиите. Президента Тадич и президента Ван Ромпой е, ще открият е, конференцията и, и това ще бъде главното политическо събитие в Белград тази година, на което ще бъде направена равносметка на, на е, постигнатото. Надявам се много от вас да се отзоват на нашата покана. Е, проявата ще бъде важна е, не само за Сърбия, а и за Западните Балкани като цяло. Позволете ми е, сега да, да ви благодаря за огромното мнозинство, с което ратифицирахте споразумението за стабилизация и ратификация с, с Сърбия през януари месец. Така държавите членки бяха стимулирани да сторят същото. Вече 18 държави членки са ратифицирали споразумението, няколко напредват бързо, а други, е, изненадващо трябва да кажа, все още се колебаят. Така че днес аз отправям към вас молба за любезната ви подкрепа, тъй че този е, процес да бъде доведен до своя край. През месец март е, Сръбският парламент одобри правителствени промени. Следващата пролет в Сърбия ще бъдат произведени едновременно парламентарни и местни избори. И за останалата част от мандата си ние смятаме, че, че подготвяйки се за предстоящите избори, а и за по-нататъчното заздравяване на отношения с Европейския съюз, е, е, ние не можем да не опорстваме по-нататък в реформите. На 24 ноември миналата година ние получихме не по-малко от 2500 въпроса, успяхме да отговорим на всички тях до 31 януари. На 25 марта е, получихме още 629 въпроси, на които до 21 април отговорихме. Е, бяхме домакини на 6 е, посещения от страна на комисията и на държавите членки по различни въпроси и вече изпълняваме някои от много полезните им препоръки. Сръбската администрация е, в това отношение засвидетелства прословутият административен капацитет. Плана за действие с 90, от 96 точки, прият миналия месец декември от нашето правителство за постигането на статут на страна кандидатка на Сърбия и започване на преговорите с нея, аз мятам, ние ще свършим своето като основание за становището, което комисията ще публикува по нашата молба на 12 октомври. Според нас, ако бъдем оценявани по достоинство, в това становище ще ни бъде даден не само статут на страна кандидатка, а и ще бъде обявено началото на преговорите преговорите идната пролет. Ние ще работим максимално упорито и по-нататък ще се постараем положителното становище на комисията, като наистина е такова, да се превърне в консенсус на държавите членки и на декемврийския им съвет. Позволете ми сега да се спра на шест основни въпроса, които надявам се ще превърнат нашата цел в действително споделена цел. Международният трибунал за бивша е, е, Югославия, регионалното сътрудничество, отношенията с Прищина, безвизовия режим, економическата реформа и социалните въпроси. Първо е, ще продължим пълното си съдействие на Международния трибунал за бивша Югославия. Е, Сърбия задържа и прехвърли 45 от 46 лица, обвинени в военни престъпления. След по-малко от 3 години е, на власт е, имайки предвид, че Радован Караджич и Радко Младич са изправени пред международното правосъдие, доверието, с което се ползва нашето правителство в това отношение, е несъмнено. Е, председателят на Европейския парламент Пузек заяви след задържането на Радко Младич, цитирам, това е, е убедително доказателство за е, усилията на Сърбия. С извинение, ораторът чете твърде бързо. Желаем да си свършим работа колко се може по-скоро. Само истината, справедливостта и е, индивидуалната, а не колективната отговорност могат да трасират пътя към трайно помирение на Балканите. Ние настояваме същите е, критерии да се приложат за невинните сръбски жертви, особено що се отнася до е, сериозните твърдения на Съвета на Европа в официален доклад за трафик на хора и органи в Косово. Ние ще съдействаме на Еолекс но трябва да настояваме всичко да се върши в рамките на мандат на съвета за сигурност на ООН. Трябва да кажа, че през последните няколко дни това, че е, е, заповедта за арест е, в Косово срещу турски граждани, но обвинен в трафик на органи, макар и да се ползва с подкрепата на Интерпол, не се изпълнява. И този човек на всичкото отгоре е, дава интервюта пред сръбския печат, е, заявявайки, че въобще не се е, бои от правосъдието. Така че по този въпрос трябва да се търси мандат на ОНЕ. Еолекс е мисия добре дошла, но няма отношение към Турция, естествено. А тук а, трябва да се поддържат отношения с страни като Марокко, с Израел. На нас не е необходим един специален механизъм при съвета за сигурност на ОНЕ нищо по-различно от онова, което е, се предприема във всеки случай на сериозни подозрения за извършени военни престъпления. На второ място регионалното сътрудничество. За Сърбия това е един от основните приоритети. Миналия месец март Сръбския парламент е, прие резолюция е, за Сребреница, Президентът Тадич за втори път присъства на официална церемония в Сребреница, отбелязвайки 15-та годишнина от трагичните събития там. Сърбия изцяло подкрепя ролята на Босна и Херцеговина в съответствие с дейтанските споразумения бях извършили и други е, е, мерки за укрепване на доверието. Двамата е, президенти се споразумяха за условията, при които да общуват с международните донори. През 2011 и 2012 година Сърбия ще председателства няколко регионални инициативи. В това число Централноевропейската, процеса СЕКИ, е, е, дриатско юнийската инициатива и така нататък, и така нататък. Ще се стремим да решаваме регионални проблеми, като се опитаме да оценим значимостта на тези много важни инициативи, някои от тях предвид е, сериозно променилия се междувременно свят. Е, в регионалното сътрудничество може да се каже, че са разцъфтели по китайски израз хиляди цветя. Някои от тях вероятно е време да вържат и да дадат плод. E и този път, е, видите ли, всичко това без ЕС и Европейския парламент е, да ни подтиква с остен, така да се каже. Ние сме приели документ, който е нашата позиция е, за финансовата перспектива след 2013 година. Става въпрос за е, финансовата перспектива на ЕС. Определено е тревожно, че Европейския съюз не възнамерява да отдели повече от 1% от сегашния си бюджет за разширяването в сравнение с днешните 1,3-1,4. Ам имайки предвид, че Европейският парламент е приел друга резолюция, във все пак се говори, че общия обем на европейския бюджет не бива да превишава 1% от брутния национален доход на Европейския съюз. То въпросът за разширяването, за който толкова се говори, е, няма да бъде обезпечен с повече от 0,01 от брутния национален продукт на Европейския съюз. Това ли е приоритет? Определено не, но ние нямаме и начин да повлияем върху тези решения. Европейският съюз, държавите членки трябва да си направят сметката. И във всеки случай, предвид близкото минало, предвид множеството проекти от взаимна изгода, Нека кажа, че Дунавската стратегия, предвид, че през Сърбия текат 600 км от Дунава, е, е един от такива възможни проекти. Десетия транспортен коридор е, е друг. В, в Сърбия бихме искали да развиваме железопътния транспорт, високоскоростния железопътен транспорт. През нас минава най-прекия маршрут от Виена до Истанбул. Сами, разбира се, ние няма да, да се справим. И ние, разбира се, не искаме кой знае какво. Онова, което предлагаме е, е в рамките на европейската финансова перспектива да бъдат отчетени и някои от проблемите от миналото. Например, е, по-настоящем за страните, въвлечени в присъединителния процес, средствата, които се отпускат, са ограничени. За Сърбия 120, 119 е, милиона евро годишно, 70% от тези пари така и не стигат до Сърбия, защото е, попадат в джобовете на консултантите под формата на дневни пари. И е, в края на краищата, ако развеем европейското знаме на някой обект в Сърбия и на Западните Балкани, някакво мостче, някаква помпена станция, училище, някоя и друга туалетна в ромския квартал, и пак говорим за 30-40 милиона евро годишно. Да видим какво прави Харватия. Харватия от 150 милиона годишно ще започне да получава след 24 месеца 2 милиарда евро годишно. Недостатъчно преди присъединяването, за да се подготвим, твърде много след присъединяването, така че да не можем да го освоим. Ние не казваме, че трябва да се размиват границите между присъединяващите се страни и държавите членки. А, както а, се казва в рекламата на една знаменита кредитна карта, членството има своите привилегии. Но разлика от а, десетки пъти между едните и другите не, не, не работи. На всичкото отгоре може да породи проблеми, тъй като през а, следващите години няма да има вече а, повече членове, а, нови членове на Европейския съюз, не говоря за Исландия, а, след присъединяването на Харватия и рискът е е, е, след 2013 година е, от финансова гледна точка, а и политически, а и економически Западните Балкани да изпаднат извън полезрението на Европейския съюз. Не, не настояваме за голямо нарастване, но поне за линейно нарастване на подкрепата. И ние призоваваме Европейския парламент, Европейската комисия и държавите членки да финансират проекти по свой избор. Нищо повече. Аз вече, вече казах, ние имаме немалко доводи на вниманието на европейското обществено мнение в тази връзка. Западните Балкани не поискаха едно евро по време на кризата от Европейския съюз. Ние реструктурираме, Сърбия не е повишила данъците, намалила е държавните разходи и така дефицитът ни сега възлиза на едва 4% от БВП. задължеността ни е на, на 43% от БВП, далеч под мастрихските критерии. И до края на десетилетието не липсата на политическа воля ще бъде проблемът. Не поради липса на политическа воля ние ще се справим със своята задача. Е, край на човек не може и едното и другото да бъде платежоспособен и с достатъчна ликвидност и също същото време самостоятелно да финансира необходимата инфраструктура, улавяне на въглеродни емисии и какво ли не и какво ли не, за да е, изпълним европейските стандарти. Така че е, е, в рамките на същата почти обща сума. Едно увеличение трябва да се предвиди. Ако не могат да се увеличат предприсъединителните средства, може ли любезно да помолим да се отвори специална глава в категориите за селскотопанския фонд и за образованието по европейския бюджет. И вие да определите за какво да харчите тези пари. Вчера аз с удоволствие представих всички тези идеи на бюджетната комисия на Европейския парламент. Добре би било също така Западните Балкани да се включат в европейския семестър. Ние ще представяме своите бюджети с анализи е, в областта на осигурителното дело и като стимул за економическа е, устойчивост е, бихме могли да бъде възнаградени с облечен достъп до европейските капиталови пазари. Може да попитате какво ще получи Европа от всичко това. Ами какво ще получи Европа? Огромен мултипликационен ефект, що се отнася до макроекономическата и финансова политика в е, е, региона. Фактически ще упражнява аналогично на МВФ влияние в тази част от Европа. При това не в условията на криза ще постигнем устойчива е, пенсионна възраст, ще провеждаме социална политика, която не е популистка. И това наред с политическия диалог. Together, and I look forward to further consultation with the European Parliament on those... Ето това е. И ние очакваме по-нататъчните разговори с Европейския парламент. Трето, ползотворния диалог с Прищина. Сърбия предложи такъв диалог още миналия септември на Генералната асамблея на ООН, като внесе е, проекто резолюция, е, наред с всички 27 държави членки на ЕС, която бе приета с овации. Вече четири кръга е, разговори сме водили и можем да кажем, че сме постигнали напредък, е, що се отнася до гражданското състояние, кадастъра, свободата на движение, далекосъобщенията и електроенергията. Търсим напредък е, по митническите въпроси в рамките на ЦЕФТА и регионалното сътрудничество. Скромен или не, този напредък е реален, особено след толкова години на напрежение и насилие. Според нас диалогът с Прищина бележи началото на един процес на помирение основава се на исторически компромис между сърбите и албанците. Друго решение не може да бъде е, е, прието. Сърбия няма да приеме едностранната независимост, едностранно обявената независимост на Косово, но ние не се стремим към един замразен конфликт. Ние се стремим към взаимно приемливо решение. Знаем, че трябва да намерим такова решение преди да станем а, държава членка на ЕС. Но Прищина също ще трябва да търси компромиси дори в по-голяма степен. В интерес пак на Европейския съюз. Така че ние не, не, не, не сме отслабили усилията си, напротив. И през идните седмици, месеци и години вие ще станете свидетели на настойчивата ни позиция в посока към решаването на най-трудните въпроси, в това число за статута което решение ще разкрие е, европейска перспектива е, за всички е, граждани на Западните Балкани. На четвърто място безвизовата система. 18 месеца след постигането на безвизов режим, повече от, са осъществени повече от 6 милиона преминавания на шенгенските граници с сърбски паспорти от 3,2 милиона души, които днес са притежатели на биометрични паспорти. И съгласно данни на Евростат, значи 600 случая на преминаване при 3,2 е, милиона притежатели на а, е, биометрични паспорти. От тях около 17 000 европейски граждани в Германия, Белгия, Швеция и Люксембург са регистрирани а, е, като търсещи убежище. Повече от 90% от молбите са отхвърлени. 40%, 40% е намалял броя на търсещите убежища само от декември до април, от миналия декември до април тази година. Създадохме Държавна комисия за наблюдение и изпълнението на безвизовия режим. В момента разговаряме с Европейската комисия за законодателни промени е, у нас, е, за по-добро наблюдение на, на така наречените беженски потоци и за търсене на административна отговорност от нарушаващите системата лица, е, включително забрана за достъп до шенгенското пространство за няколко години след нарушението. И а, ще направим всичко това без да нарушаваме правата на човека, без да вземаме за заложник когото и да било. По-настоящем провеждаме просветна кампания, за да успокоим общественото мнение, за да осведомим тези хора, че те не могат да получат статут на политически бежанци в Европа. За да гарантираме в това число по-нататъчното приобщаване на ромското и други, и други е, малцинства по е, линия на директивата за връщане на е, незаконно е, пребиваващи. Ние ще въведем забраната за 5 годишно преминаване на границата. Да вземем случая на отношенията ни с Норвегия. Норвегия обяви Сърбия за безопасна страна и в резултат от това от няколко хиляди молби за убежище те бяха сведени до само 19 24 часа а, е, срок за обработка на молбата, а, е, никаква финансова помощ. Междувременно и като види търсещи обежище, че няма какво да спечели, сам се отказва. Така че ще поддържаме партньорските си отношения с държавите членки, за да опазим онова, което според нашите граждани е най-осезаемото постижение по пътя към европейската интеграция през последните години. Колко а, а, баби и дядовци а, а, а, могат да отидат някъде в Германия или Швеция да помогнат на, на своите деца при отглеждането на, на внуците? А, да, най-разнообразни човешки контакти. Да не говорим за най-обикновените е, наши граждани, е, които могат да се запознаят с Европа без е, натрапчивото посредничество на медиите или на политиците. Между другото, така се разсеиват и някои иллюзии. Примерно, че Европа ще реши всичките ни проблеми, защото хората виждат колко упорито се работи тук. Но от друга страна се оталожат и страховете. И, и този безвизов режим е, е постижение, на което ние особено държим и което е, упорито ще пазим. След е, доклада за напредъка на Европейската комисия миналата година, както казах, нашето правителство прие план за действие по изпълнение на препоръките на комисията. Позволете ми да ви уверя, а няма да ви занимавам с всички 96 пункта на този план за действие, но ние сме ви го донесли. Е, в това число оценката 3 месеца по-късно. Миналия петък е, се състоя пленарно заседание на е, е, засиления диалог с Европейската комисия. Направихме равносметка към края на месец юни ще излезе поредната оценка. Позволете ми съвсем накратко да ви осведомя по четири въпроса. Съдебна реформа, организирана престъпност и корупция, реформа на избирателната система и реституцията. Между миналия път, когато бях тук, неколцина от вас споменаха тези въпроси. Първо за съдебната система. Това е крайгален камък. Е, разбира се, е, е, виждали сме го в новите държави членки, в сега присъединяващите се страни. Този въпрос е най-тежкият. Миналия месец декември приехме редица нормативни актове в съответствие с препоръките на Венецианската комисия постоянните членове на Висшия съдебен съвет и на съвета на Вихронта прокуратура са избрани с участието на съдиите прокурорите на 97%. Тоест, органите са легитимни и миналия месец те приеха ред за преглед на всички решения, всички кадрови решения в съдебната система, вече действащи назначения и до края на тази година те ще се справят с тази задача повече от 10 часа, трябва да ви кажа, обсъждаха тези органи процедурата си, за да отговорят на основателните критики, между другото от страна на самите съди и прокурори, а и от страна на Европейския съюз. Корупцията е нещо уродливо, но ние работим и, и по този въпрос. Миналия месец а, а, сръбските тайни служби а, заедно с Европол и полицейските служби от Латинска Америка разбиха една наркотрафиканска група в Бразилия. Една а, членка на нашия парламент а, има добрата идея и парламентът я прие. Следващата година Европейският а, е, е, сръбският парламент а, а, да има квота, а, не по-малко от една трета от неговите членове да бъдат жени. А, това а, във връзка с друг един европейски стандарт за равенството на половете. А по реституцията вчера имах много, много живен разговор с семействата, наследниците на бившите собственици. Наистина хората с основание се жалват от несправедливостта, на която са станали жертва през предходните 40-50 години до края на годината ще се проведе реституцията. Проекто, законопроектът ще бъде готов някъде през юли. Ще го съгласуваме с Европейския съюз. И накрая, социално-економическото положение. Споменах, че е, дефицита и дълга са ниски. Непрекъснато привличаме е, чуждестранни инвестиции. Е, Фиат инвестира близо 1 милиард в производствена мощност за 250 хиляди автомобила. Е, проявяват към нас интерес германски производители на автомобилни части, корейски е, инвеститори, е, много капитал вложения от Словения. И целта ни е за тази година между 3 и 4 милиарда долара чуждестранни инвестиции. Социалната цена е висока обаче. 19,6% е, безработица е, с е, сериозна поляризация по, по, по възрастов и териториален признак. Ние се гордеем с това, че между 2003 и 2008 година бедността спадна от 14 на 6,2%. Между времено тя отново нараства. Вече 9,2% от нашите граждани живеят с по-малко 2 евро на ден continue building the infrastructure, we are currently building no less than four. И ние продължаваме, реформираме, градим инфраструктура, е, четири моста строим, довършваме е, магистралата по коридор номер 10. Е, имаме напредък и в енергетиката. Миналата седмица един канадски инвеститор, един италиански инвеститор сключиха договори за електроцентрали. 2011 година, господин председател, може да бъде повратна е, и за Сърбия, но и за целите Западни Балкани. Е, Сърбия напредва, независимо от трудностите, които преодолява. Ние желаем да бъдем оценявани, както всички останали, по своите достоинства. Дайте ни равноправие и ние ще се справим най-малкото толкова добре, колкото и останалите. И ако ми позволите да бъда още по-настойчив, ако ни определите дата за преговорите, ще сме ударили големия шлем. И както казах, бъдете строги, но справедливи. За мен винаги е удоволствие е, да се е, да срещам с вас. Очаквам през септември да се срещна с много от вас в Белград. Благодаря ви за любезното внимание. Well, Deputy Prime Minister, I have to... I... Господин заместник министр, председател. Сбърках името ви, господин местник председател. Нареках ви Джелич, а не Делич, което е обидно в моята страна, затова се извинявам. Um... I don't know why when you mention tough and fairness, toughness and fairness, you know that the topic uh, seemed very familiar to me, but uh, it did. И така трябва да вземем предвид какво ще се случи и след като бъдете прияти. Относно Истанбул. Ако стигнем толкова далеч, да се надяваме, че ще има някой, който ще ни посрещне там. Господин Кукън е председател на делегацията за отношенията с източна и южна Европа. Значи, вие ще получите 3 минути, другите по по-малко. Това са правилата на играта, защото времето а, изтича. Благодаря, господин председателю. Добре дошъл, господин заместник, министър-председател, господин посланик. Съгласен съм с вас, че с резолюцията на ОНЕ от септември миналата година за Косово, вие получихте един свеж полъх за платната на вашия кораб към Европейския съюз. Радко Младич беше арестуван и предаден на трибунала в Хага. Това беше една много важна стъпка напред. Когато следях реакциите на политиците в Белград, само за една секунда останах с впечатление, че те преувеличават значението на тази стъпка. Обаче след това разсеях тези мои съмнения, защото тази стъпка наистина беше много важна, която а, откри пътя на Сърбия за по-нататъчни действия. Обаче този път е изпълнен с много сложни а, е, реформи и мерки, така че Сърбия да а, е, получи статута за кандидат е, членка, да се започнат преговорите и така нататък. Ако очаквате, че ще бъде трудно, то всъщност нещата ще са още по-трудни, отколкото си ги представяте. нещата ще продължат много, много дълго. Вие ем, доказахте и показахте чрез вашето изказване, че знаете какво трябва да се прави, знаете какво искате, знаете, показвате, че всичко е планирано. А, ние винаги се опитваме да окажем подкрепа. Ние ще очакваме от вас обаче все повече и повече резултати и по всички въпроси, свързани с диалога с Косово, с регионалното сътрудничество. В тези аспекти вие сте поели в правилната посока и всъщност отбелязали много значителен успех в сравнение с септември миналата година. Благодаря господин Кукън. Сега е госпожа Брантнер за две минути. No. Uh, no, I... Координаторите няма ли да вземат думата? или първо докладчите в сянка? Кор... Вие сте от ТНП, затова винаги първи взимате думата. Госпожа Брантнер. Ние забелязахме и отбелязахме вече, че сме петата по големина политическа група. Господин Делич, радваме се да ви видим отново. голяма стъпка напред беше предаването на Младич на трибунала в Хага. Това е една много голяма стъпка. Поздравления! По този начин позицията на вашата страна се променя до голяма степен. степен. Вие споменахте какво се прави в Сърбия по отношение на насилието и други механизми, които използвате проекти, споменахте, които се финансират от Швеция и Норвегия, но в дългосрочен път такива проекти трябва да бъдат финансирани от вашия бюджет. дори за европейските стандарти, това, което се върши във вашата страна е на много високо ниво. Относно трафика на органи това беше в UN. And to be honest, I don't think it's such a high issue now for the international security. Споразумението беше отхвърлено от Канада. не виждам защо трябва отново да се обръща към ОНЕ. Благодаря ви, господин Танок понякога ходите по координатори, давате думата, след това други. Аз не бива да забравяте и зелените, ние се гордеем. Добре дошъл, господин министър председател. Многократно сме се срещали. Искам да поздравя вашето правителство от името на групата ЕКАРЕ за това, че го е, арестувахте генерал Младич. Надявам се това наистина да затваря почти изцяло тази тъмна страна от историята в вашата страна. А, направили сте всичко, което се е искало от вас и това ви поставя на една писта, в която може да се движите малко по-бързо. Аз съм постоянен докладчик по Черна гора, те са кандидати, но преговори там не са започнали, така че е, комисията най-вероятно ще се опита Черна гора, Сърбия и Македония да започнат преговори в един и същи момент идната година, началото на идната година. Така си мисля, че мисли Европейската комисия. Сега не знам дали е точно така. Аз вярвам в модела на регатата, защото всяка една страна трябва да бъде разглеждана отделно. И в случая с Македония не може да бъдат забавени така, според мен и да не могат да отворят преговори поради споровете за името. Има един щекотин въпрос, който искам да ви задам, може да не искате да отговорите и той е свързан с Харватия и двустранните отношения на вашата страна с нея. Най-вероятно това ще бъде следващата държава членка на Европейския съюз, ако всичко следва плановете. И според вас до каква степен Харватия ще попречи на вашето присъединяване към Европейския съюз и може ли да оставите миналото зад себе си и да тръгнете напред в евроатлантически политическите си въжделения. Най-вероятно сте чели моята статия, в случай в лично качество говоря, където доста време вече говоря за разделяне на Косово, защитавам една такава теза. Вътрешния министр във вашето правителство също говори за една такава възможност. Аз ще продължавам да настоявам с това си предложение в всяка една възможност, която ми се отваря на международни а, форуми. Според мен няма да има разрешаване на косовския въпрос. Е, скоро затова е добре да се излезе с нови идеи, с е, нещо, което до сега не е предлагано. Господин Вайгел, за две минути. Благодаря ви. Господин Делич, добре дошъл. Радвам се, че говорим за европейската перспектива пред Сърбия зад вас остана един товар, от който се освободихте. Всички знаят за какъв товар говоря. Не искам да пресилвам нещата, нито пък искам да ги омалуважавам. Много е важно, според мен, да не спирате да говорите за една модерна Сърбия, за настоящето, а не за проблемите преди настоящето. Предишния път, когато бяхте тук, аз казах, че сръбският народ трябва да разбере, че младич не е нещо, от което трябва да се гордее, а е един срам за Сърбия. Затова, според мен е много важно да видим как ще успеете да превърнете Сърбия в една съвременна страна. Вие сте прокарали път с правителствената програма, с ориентацията си към нови инвестиции, отваряне на страната. Ние помогнахме с либерализирането на визовия режим, както и други стъпки, които предприехме. Важен е също така и диалога за Косово и с Косово би било добре също така да говорите за Косово, а да не говорите за Прищина. Това ще бъде една нова стъпка. И ние ще се зарадваме, ако го направите. Би трябвало да говорите прагматично и да действате в свой интерес. Според мен би било много важно Сърбия да продължи да играе конструктивна роля регионален контекст. Това означава и в Черна гора, и в Босна и Херцеговина, където има сърби и където Белград играе много важна роля. Благодаря. Сър uh, Робърт, Unexpectedly. Благодаря. Нека да съм искрен и да задам три въпроса. Защо трябва да ви се доверяваме по отношение с Международния трибунал и за това, че Младич не беше заловен толкова време и изведнъж беше, веднъж беше, изведнъж беше намерен, точно когато трябва да започнат преговорите? Част от сърбите отричат насилията, подкрепят Милошевич, подкрепят Младич – за това, което са свършили. На трето място, позовавам се на това, което каза колегата ми. Как отношението ми ще помогна на преговорите ви за присъединяване към Европейския съюз и като станете член, как ще може да си Сътрудничате с Харватия. Има а, надвиснали промен, проблеми, опасности да не стане така, както между Турция и а, а, Сърбия. Дали Харватия ще подходи по същия начин към а, Сърбия? Вие също казахте, че има и друг проблем, който трябва да бъде разрешен. Как? Дали това, което казахте, е част от британския оптимизъм? Сега госпожа Николай. Благодаря, господин председател, господин заместник министр-председател от името на АЛДЕ. Искам да ви кажа, че нашата политическа група подкрепи европейската интеграция на вашата държава. Ние се надяваме, че проектът ще бъде увенчан с успех, а той ще бъде успешен, ако вие работите по него. Имам няколко въпроса, свързани с вашия проект – Искам да ви призная, че има много присъщите тук, които смятат, че е, реформите, е, които сте провели в Сърбия, не са достатъчно е, сериозни. Но аз лично вярвам в сериозността на вашите реформи, защото виждаме резултатите от тях. Също сравнявам и реформите, които направихте вие в, с реформите направени в други държави членки. И, и аз смятам, че вие сте един а, успешен пример. Относно реакцията на общественото мнение, свързано с арестуването на младеж. Колко сериозна беше тази вътрешна реакция по този въпрос – и искам да ви кажа, а, че изцяло ви подкрепям относно коментарите ви за бюджета. Ако Европейския съюз иска да, а, да да демонстрира и да е изпълнение на външната си политика, то трябва да се увеличи процента от средства, които се отпускат за тези аспекти. 1,3, 1,5 едва ли е достатъчно, за да се покаже политическата воля. Относно Дунавската стратегия, какво е вашето виждане? Now, Mr. Howitt, please. Господин Хауит, господин министр, е, заместник министър председател предполагам, че ви беше много интересен дебата между четвърта и пета по големина група в нашия парламент. Желая успех на вашите тенис играчи по време на Уимбълдън, но разбира се, желая повече успех на британските тенисисти. Разбира се, най-вероятно ме разбирате. Моята група подкрепя европейското бъдеще на вашата страна и приветствам казаното от вас тази сутрин. Все още искаме арестуване на Хаджич, разследване и наказание за военно престъпление и за това приветстваме усилията, които доведаха до ареста на Младич. И съм искрен. Сега за разговорите с Косово искам те да са успешни. Искаме се наистина да се разберете помежду си, дори не на публичен форум, така или иначе да имаме успех, за да не се възпрепятства процеса. Успех при тези преговори. Искам да попитам за ромите. Във всяка страна от регионите съществува проблем с ромите. Вие имате проблеми, както и съседните страни. Исках да попитам какво се случва, какви допълнителни действия предвижват, предвиждате, за да се премахне дискриминацията и как да си сътрудничим заедно за това? That... Благодаря. The, uh, the... Реакцията на част от сърбите на, на арестуването на господин Младич също доказва и коража на правителството. Така че... It's the other angle which has been mentioned there. Така че да не забравяме и другата страна. Господин заместник министър председател, имате до 12.30, колкото си искате. Много ви благодаря. Ще се опитам по хронологичен ред да разгледам въпросите. Първо искам да ви благодаря, че ни благодарихте и че говорите и за младич. Не дайте да забравяте, че разбиването, разтурването на бивша Югославия с а, хилядите проблеми, които създаде, това са 650 хиляди сърби, които бяха прочистени от Харватия и Босния и Херцеговина, плюс 210 хиляди сърби, роми, не албанци, които бяха вътрешно разселени от Косово. Сравнете с това с 7,5 милиона души от Косово, изключая Косово, извинете, и вижте, че имаме 15% от населението, което последните 15 години е било изтласкано от домовете си, без нищо оставено. Това са децата, които видяхте на улицата. Те, това са тези хора, които излязаха да манифестират. Сърбия се справи с тези вътрешно разселени лица, не забравяйте сама – Нямаше никакъв международен план, донорска конференция, никаква подкрепа. Всичко това бе поето почти изцяло само от нас. Сега имаме няколко проекта. Uh, Що се отнася до общественото мнение, така стоят нещата. Видяхте обаче, че само един ден имаше протести. Президента Тадич заяви, че всеки, който се опита да заплаши обществения ред, ще бъде даден на прокуратурата. Това е едно морално задължение, не само част от вътрешното или международното право. За босняците дадахме съответна помощ, това е връзка на съотношенията ни Босна и Херцеговина, защото Европа е вярна, но ние ще живеем и сме живели с албанци, с босняци, с хървати, независимо какво ще стане, те ще бъдат при нас. Така че това искаме да направим и това правим. Повечето хора като че ли почувстваха обаче облегчение. както каза нашия президент, ние като че ли премахваме едно петно от себе си с този арест. И ще ми вярвате повече, ако ви кажа, че правим всичко възможно, за да намерим Хаджич. Най-вероятно повече ми вярвате, отколкото през януари ми вярвахте, че ще намерим младич че правим всичко възможно да го намерим. Нека да погледнем доклада за съвета за сигурност на ОНЕ, който бе изготвен от един експерт. Искате ли да ви цитирам от него? Сърбия не прави всичко, за да се намерят останалите бежанци, извинете, бегалци. Стратегията на Сърбия се провали. Ето така пише в доклада пред ООН. Всичко ще става стъпка по стъпка. Не с маркетинг, не с презентации с PowerPoint, а с конкретни резултати. Трябва да работим 10 пъти повече от другите явно, но нямаме нищо против. Ако това е необходимо, това ще направим. Не а, стига нещата да са обективни, нямаме проблем с това. По отношение на Косово имаше въпроси. Готови сме да говорим за всичко. Готови сме да проявим гъвкавост. Искаме да бъдем предвидими и надеждни като партньор. Казваме, че UDI е неприемлив за нас. Какво може да бъде решението? Споменахте част от водещите политици в Сърбия. Понякога хората казват, трябва да погледнете реалността в очите. Албанците в Косово не искат да бъдат управлявани от Белград. И ако ги попитате, наистина е така. Но не забравяйте и другия аспект, аспект на действителността, че не албанците не искат да бъдат управлявани от Прищина и Косово. Така че не може да гледате само един аспект на тази действителност. Трябва да започнем с това как стоят нещата на място, защото ако искаме да промерим ситуацията, то тогава ще кажете, че искаме насилие, а никой не иска насилие. Ако трябва да намерим мирно решение, то това не бива да се забравя. Днес пред вашата комисия нито съм авторизиран, нито пък е мястото да го направя, но моето послание е, че можем да говорим по всички въпроси. Готови сме да говорим за Северно Косово, Готови сме да говорим за всички необходими въпроси, за да не се стигне до замразен конфликт и за да може всички в Западните Балкани да могат да живеят бо, достатъчно спокойно, добре и в мир. Има обаче е, определени граници. Не ни карите да нарушаваме Конституцията си. Но решение искаме да направим, да намерим и ще го намерим, ако ни помогнете. Ще цитирам някои доклади на Европейския съюз. Миналата година 300 милиона евро експорт и 3 милиарда е, внос. Ако някой в Европа е заинтересован младото население да тръгне в правата посока, то това сме ние. Защото ние сме там. Ние сме съседите. И това, което се случи в Косово и Метохия, трябва да бъде в правилната посока, за да има сигурност. Подкрепяме Еолекс, но това, което се случи през последните дни, когато Еолекс излезе с мандат за арестуване на човек в Турция, Интерпол заяви добре, може, международен мандат и след това вчера в един от най-големите сръбски вестници този доктор, за който се подозира, че събира органи, казва не се притеснявам, ще си пътувам. Той вече веднъж е арестуван през януари, не е имал проблеми. Еолекс, макар че не е тяхна вина, не е ООН, няма мандат извън Косово. За останалата част от Сърбия, за Албания, за Турция, за Марокко, за Израел. Това са само част от страните, където ако проведем сериозни разследвания, ще се стигне. Така че ние не сме против е, Еолекс. Не съм съгласен, че това не е голям проблем. Защо да не е голям проблем? Защо имаме невинни жертви? И те като са сърби, това не е ли престъпление? Това са хора, които са убити, за да им се извадат органите, които след това са продадени на международния пазар. Това нищо ли е? Не трябва ли да се грижим по същия начин за техните семейства, както се грижим за другите? Аз мисля, че трябва. Отново искам ясно да заявя. И ще го видите казано и от министър-председателя, от президента. В Сърбия никога не сме политизирали този въпрос. Никога. Той не е свързан с политиката. Не е било част от диалога с Прищина. Става дума за международно правосъдие. За Харватия. Приветстваме присъединяването на Харватия. Споменахте Дунав. Когато с Харватия се присъедини към Европейския съюз, то тогава Дунав ще минава в началото си през Европейски съюз, Харватия, след това ще излиза от Европейски съюз Сърбия и след това отново ще влиза в Европейски съюз а, България и Румъния. Така че ние сме естествена част от Европейския съюз. Двустранните отношения между Загреб и Белград, мисля, че се подобряват и засилват. Мога да ви дам примери за това. Споменах посещението в Вуковар и общи проекти за възстановяване на града. Сръбски инвестиции най-накрая можаха да влязат в Харватия. На 20 юни ще има за първи път от 20 години пряка връзка самолет между двете столици и отново има бракове на харвати и сърби. Мисля, че пресата е пълна с такива примери. <laughs> Те независими ще си останат, така ли тези двойки? Не, просто, просто казвам, че това се случва. По отношение на Босна и Херцеговина, президентът Тадич заяви нашата политика. Има резолюция от Сребреница, където казваме, че ние а, е, утвърждаваме териториалната цялност на Босна и Херцеговина и ще подкрепим всяко едно решение, което трите народа, които живеят в Босна и Херцеговина, подкрепят. И нито едно решение, което заплашва териториалната цялост на страната, няма да бъде подкрепено от нас. Реформите в Сърбия, сериозни или не, имайки предвид откъде тръгваме, няма смисъл да казвам сериозни ли са или не. 17 милиарда евро а, преки чуждестранни инвестиции. Три сделки над 1 милиард. Белгийски инвеститори, норвежки инвеститори, италиански инвеститори. Най-вероятно те нямаше да инвестират в страната, ако си мислеха нещо друго. Освен това, приехме френска делегация директора на Мишлен и на Лафанш. И двамата директори заявиха, че нашите фабрики са най-производителните в света. World. I hope it holds there, but uh, that's how it is today. So, I think it's about... Така че точно това правим. Показваме как може да работим. Сега за ромите. Аз съм председател и на Националния съвет за приобщаване на ромите. Става дума и за етика, и за политика, защото не можем да приемем факта, че група хора живеят 15-20 години по-малко от останалите. 60% от ромите в Сърбия живеят в неприемливи санитарни условия. И това може да стане проблем, както видяхме с емиграцията и търсенето на убежище. Преди това заседание Видях с госпожа Ярока от Унгария и говорихме за платформата на комисията и стратегията на парламента. Ромите са единствените европейци, както ни казват някои ромски лидери, защото те са мълцинство навсякъде. Единствената им родина, един вид е Европа. Трябва да направим нещо повече. За първи път направихме така да има положителна, че да има положителна дискриминация. Поне 100 ромски студенти да влизат без да заплащат в университетите. Имаме успех не само в посещаемост в училище сред децата, но и задържане на децата там. И економически, и в човешки план е много по-ефикасно да се реши проблема там, където съществува, а не тези хора като пинг-понг да се движат по целия свят – и да се използват от други. Бъдещето на ромите в Сърбия е в Сърбия. И правим много неща. А вече е 12.35. Закъснявам. Но на 22 юни с господин Мирел от комисията, извинете, от дирекция разширяване имаме среща, ще имаме ден на приобщаването на ромите но мисля, че най-ценното е, че няма насилие срещу ромите в Сърбия. От време на време, разбира се, се случва, но, но няма нищо сериозно. Е, видях едно ромско дете, посетих го, което беше пребито. Кмета на Белград приветства не само ромско дете, но един сръбски тинейджър, който го е защитил и казва, че ето това е героя на Белград. Няма скинхедс, няма политически партии срещу ромите, но има известни, а, известна предубеденост срещу тях и трябва да работим по този въпрос. Надявам се, че съм отговорила на част от въпросите ви. Благодаря ви много и се надявам, че поне няколко от вас ще дойдат на 9 септември в Белград – защото, както са казали по-мъдрите, кога ръка да види, извинете, око да види, ръка да пипне. Uh, Благодарим ви, заместник премьер-министре. Сега искам да обява на колеги, че на 21 юни ще следваше заседание тук в Брюксел рано сутринта от 9 часа. Благодаря ви.